Dear colleagues, uh, it's a pleasure to welcome. Колеги, за мен е огромно удоволствие да ви приветствам на това заседание. Ще говорим за визовия пакет. Благодаря и на всички експерти, които ще представят своите презентации. Визовия кодекс. По тази тема ще дам първо думата на госпожа Файон. Тя е докладчик по този по това досие, а след това на колегите експерти ще дам думата за по 10 минути. След това ще имаме дебат. Искам да ви напомня да спазвате времето за изказване. Ако надхвърляте времето за изказване, за съжаление ще трябва да ви спирам. Госпожа, госпожа Файон, имате думата. Благодаря, госпожо председател. За мен е голям, огромно удоволствие да обсъдя днес с вас един от най-важните документи, които имаме на нашето внимание. Ще започна с въведението си, а след това естествено ще направя обобщение. И така, предложението на Комисията за преосмислене на визовия кодекс – идва в много подходящ момент, момент, когато трябва да се справим пре, с редица предизвикателства. От една страна, визовата политика трябва да се насочи към поощряване на економиката и тук имам предвид туризма и създаването на нови работни места. От друга страна, имаме миграционен натиск, имаме е, опасения с е, за сигурността, имаме екстремистски течения, ксенофобски течения, е, които поставят под въпрос някои от най-важните ни ценности, като например свободата на движение, е, поставят се под въпрос и шенгенското пространство като такова. Днес ние искаме да говорим с комисията и с различни заинтересовани страни, по-скоро с техните представители. Искам да приветствам всички колеги, които присъстват. Въпреки, че аз съм докладчик от няколко седмици само по това досие, аз искам да благодаря на секретарията и на докладчиците в сянка за тяхното чудесно сътрудничество. Най-напред искам да кажа, че приветствам предложението на комисията, тъй като то поощрява европейското измерение на визовата политика, като запазва условията за издаване на виза и намалява работата и тъжеста на, консула... на консулатите, което е много важно за всички граждани. Ние всички се стремим към една и съща цел, а именно да модернизираме и европеизираме визовата си политика чрез технологични решения да искаме визовата процедура да стане по-бърза, по-лесна и по-ефтина. Аз ще се спра на доклада си на следните неща. Най-напред, що се отнася до процедурата в консулата. Процедурите трябва да се опростят в консулатите, особено за пътниците, които са регистрирани в системата ВИС, които пътуват често в шенгенското пространство, така че определени категории пътници да имат предимства, като например моряците. Е, Бих предложила на комисията да изготви списък от необходимите документи. Бяха предложени определени изменения към този списък. Тъй като живеем в глобализиран свят, в света на онлайн подаване на заявление, би трябвало и ние да помислим да е възможно подаване на заявленията по онлайн и, ако е възможно, 9 месеца преди пътуването. Особено младите пътници искат да аранжират своя, своето пътуване колкото се може по-рано. Също така и отсечките за пътуване до консулатите са понякога много големи. Ето защо заявителя трябва да може да даде своето заявление в консулата или във външен изпълнител в друга държава членка. Що се отнася до процедурите за оценка на заявленията? Е, един заявител би трябвало да има възможност за обжалване. В някои държави членки тези процедури са административни процедури само, а не съдебни. Би трябвало да помислим за интересите на пътниците, когато са нарушени техните права, когато им се отложи или откаже виза, в случай, че те вече са платили за билет или за хотел. А сега по отношение на организацията на консулатите. Трябва да намерим добри решения, които да са в е, интерес на както на заявителя, така и на държавите членки. В бъдеще би трябвало организацията да е атрактивна за държавите членки. Ние искаме крайна сметка да направим визовата политика истински европейска политика. И тук се намесва идеята за европейските визови центрове. В бъдеще трябва тази идея да се доразработи. Важно е, е обществеността да бъде информирана, включително да се знае е, възможността за престой от 90 дена в рамките на 180 дена. Много хора не знаят за тази възможност. Що се отнася до външните изпълнители, тези, тази възможност трябва да се използва само като последна възможност. Както аз разбирам, в някои обстоятелства такова решение е необходимо, особено когато имаме проблематични проблематична ситуация с сигурността в някои от страните. Държавите членки би трябвало да поддържат възможността за всички заявители да подадат заявление директно в своите дипломатични чески мисии или консулства. Въпреки това, следенето и надзора на външните изпълнители трябва да се заостри. Държавите членки трябва да обменят информация за своите външни изпълнители. И накрая искам да се спре на хуманитарните визи. Въпреки различните аргументи, които е, чухме, има възможност в настоящия регламент за хуманитарни визи държави някои държави членки могат да издадат такива визи. За тази цел разпоредбите за хуманитарните визи трябва да съответстват на текстовете, на съответните текстове от визовия от Шенгенския кодекс. Освен това, в резолюцията на парламента се обръщаме към държавите членки да използват съществуващите разпоредби на шенгенското законодателство и да издават хуманитарни визи, но само малко страни го правят. И, както казах, колеги, а това са моите въвеждащи слова. Аз с удоволствие ще си сътруднича с всички вас в бъдеще по това досие. Благодаря. А сега ще чуем становищата на е, експертите. Господин Пеша Кер, бивш консул. Имате думата. Мерси euh, d'avoir invité un Благодаря ви за поканата към един бивш е, генерален консул. Рядко имаме възможността да се изказваме. Това ще поставя накратко. Бил съм главен консул в е, Токио, Ванкувър, Абиджан и Алжира. А сега вече съм в пенсия, така че мога да се изкажа напълно свободно и ще се възползвам тази възможност. Първо, службата за издаване на визи в, в един консулат означава, че в едно консулство, извинете, означава, че непрестанно се сблъсквате с а, хората, преди всичко с а, подаващите му база виза, които са все повече. Всеки граждан на трета страна, който попада в режим за визи, е потенциален заявител и за това се сблъскваме с а, милиони такива случаи в консулствата. Струва се, че няма много други области, в които да трябва да се взимат толкова много а, решения ежедневно. В Алжир, в консулството на Франция се обработват 1200 досиета. Взимат се дневно 1200 решения. Ако имаше по-голям капацитет в консулството, съм убеден, че търсенето ще ще да е още по-голямо. Разбира се, нужданите са много различни. В някои случаи искащите е лица искат да пътуват по лични причини с цел туризъм, например, или а, по а, пътувания, свързани с а, работата им. Има обаче много по-ясни случаи, като, например, многократни пътувания, несигурност относно точните дати на пътуването или а, условията за настаняване. И, да ми казано, има физически ограничения всички, всички лица, искащи виза, трябва да бъдат прияти и то в адекватни условия. Все повече се засилват всъщност исканията за високо качество на приема. Трябва да се разглеждат все по-голям брой е, заявления за издаване на виза и то все по-бързо, тъй като времето се превръща в основен фактор днес. Трябва да се разглеждат много сложни досиета в много ограничени условия. Трябва също така да се и допускат възможно най-малък брой грешки. И то и за двете посоки. Не бива да се дават визи на хора, които не дават, които не отговарят на изискването и представляват риск, като за това ще бъдем полицани. но и в другата посока. Не бива да се отказва виза на лица, които отговаря на всички условия и които не представляват риск. Това също би било достойно за порицание. А решенията не се взимат лесно, защото един недобросъвестен заявител за виза прилича на добросъвестният. Един фалшив турист прилича напълно на истински турист. Един а, а, фиктивен артист прилича по всичко на един истински артист. Всеки път трябва да правим оценка на риска, а риска не е нещо сигурно. В оценката на риска няма черно и бяло. Винаги сме в зоната на сивото. Трябва да намерим подходящото място, където да сложим границата между да и не. Но проблемът е, че решението е да или не. Или казвам с други думи, в нашата дейност правото на осмотрение е неизбежно и ние поемаме много голям риск и много често мога да ви уверя, че плащаме за тези наши решения. Освен това, често подкрепящите документи не отговарят на нашите добре организирани европейски общества, които се основават на писмените доказателства и на надежните писмени доказателства, на които ни може да се доверим. Реалните живот на консулствата в много държави са фиктивни банкови извлечения, фиктивни договори за работа, фиктивни документи за самоличност или истински документи, които обаче са издадени неправомерно, тъй наречените истински фалшификати в които подобни свидетелства за гражданство се издават срещу определена сума. А трябва също така да отбележим, че сред служителите на консулствата не винаги има само юристи. Повечето от тях са служители, които честно и си вършат работата, но които не винаги разполагат с необходимото юридическо образование. Освен това, все по-често се, успорв, се успорват отказаните визи, все по-често има искания за обжалване на решението и всяко, всяко обжалване трябва да се разгледа и да се даде отговор. А знаете по-добре от всеки друг, че правителствата са изправени пред бюджетни ограничения, което често значи, че средствата се, запазва, се замразяват или намаляват, намалява броят на служителите, и освен това има натиск за намаляване на разходите за дейността. И казвам няколко думи, проблемът на консулството е следният. Как да се приемат при адекватни условия голям брой, по непрестанно увеличаващ се брой хора, искащи визи и да се вземат решения бързо и ефикасно въз основа на доказателствени документи, в чиято автентичност не сме сигурни. И също така трябва да се направи оценка за добросъвестността на искащото виза лице, при положение, че рискът често е неясен имаме и нужда от помощта на законодателите, за да разрешим това сложно равновение. Ние ви молим да вземете предвид действителността на място, да си дадете сметка за въздействието на вашата дейност върху работата на консулствата. Не мога да разгледам подробно всички, нямам време да се спра подробно на всички изменения, предложени от Европейската комисия, но ще се спра някои от по-важните, като разбира се, е оставам на ваше разположение да доизясня някои други случаи на нужда. Първо, екстернализацията. Да, това е действителност. Именно тя дава възможност на консулствата да, да а, приемат при достойни условия все по-голям брой моби за визи. Имам такава възможност на консулствата да разглеждат досиетата и то да разглеждат все по-голям брой досиета и съответно да се срещат с все по-голям брой лица, искащи виси. Лично аз съм, самият против този принцип в началото по идеологически причини и поради притеснения от възможните употреби. Но днес трябва да признаем, че екстремализацията доказа своята ефикасност. Ето защо аз напълно подкрепям предложението на Европейската комисия, което взима предвид а, а, действителността. От няколко около, а, месеца насам това не е последната възможност, а се превръща в най-разумният вариант. Ето защо очевидно, че няма как да се разглежда всеки път само в всяко, всяко искане да навлиза в от консулите, защото те няма как да го направят физически, освен в много конкретни и чувствителни случаи. Но е вярно, че подизпълнителите трябва да го правят при много срочни същни условия, които да предотвратява всяка възможност за употреба. Същия въпрос е с ам, многократните визи с, дълъг, с дълга валидност. В френските консули вече ги наричат визи за циркулиране, тъй като тези визи са с, продължител, с валидност от над една година. Аз ви ги нарекал Frequent Traveler Visa. Тези визи се предоставят, предоставят на техният носител възможност за многократно влизане и излизане и движение в рамките на Европейския съюз. Според мен такива визи трябва да се издават само на хора, представляващи минимален риск. Предложението в Европейската, на Европейската комисия е правилната посока, но ми се струва, че е прекалено да използвам, че автоматичният механизъм представлява проблем, защото стигна автоматизъм, това винаги води до до а, злоупотреби. Ето защо консулство трябва винаги да има възможност да ограничава срока на валидност на визите, които издава или да откаже издаването на виза за борба с злоупотребите. Вярно е, че някои а, консулства почти никога не издават а, а, такива визи за циркулиране. Аз съм съгласна, че трябва да бъдат а, а, Променени тези практики. Трябва да се даде някакво специфично име на френски виза да циркуляция или frequent travel виза на този вид многократни визи, визи предоставящи многократно влизане на територията и свободно движение. И в момента, в който концепцията стане ясно определена, може и по-лесно да се определят конкретните правила, които да улеснят първоначалното издаване и подновяването на този тип визи. Действителност, ние ви умоляваме да опустите системата. Вижте, новите правила, които се дават за спешните случаи. Предвижда се незабавно даване на среща на лицето, но това е невъзможно, защото ако по принцип консулството вече работи правилно и графиката напълно запълна, значи издаването на спешно, на сред... даването спешно среща за един означава да се е, отмени срещата с друг. А какво значи спешен случай? Не бива да се е, стигне, стига до злоупотреби. Стигна до края на последното ми изказване време. Благодаря ви за вниманието. For... Точно на време приключихте. Много ви благодаря за коментарите защото действително говорихте от личния си опит е, и най-добри практики. А сега давам думата на господин Бенишо от VFC Global. Вие сте външен подизпълнител. Имате думата. Искам да благодаря на Европейския парламент за поканата към ВФС Глобал да участва в това изслушване и да представим гледната точка на външните доставчици. Дружеството беше създадено през 2001 година, добре е познато на правителствата и е филиал на групата Клони. Обслужва 45 правителства от 121 държави, има 1600 центра. Обработени са до сега 100 милиона визи в тези центрове. Екстернализирането на издаването на визи е нещо ново, но то е полезно както и за правителствата, така и за кандидатите за виза. Ще направя някои предложения за подобряване на а, този вид услуги, за да могат да бъдат а, парирани някои недоразумения Трябва да подчертая, че доставчиците на тази услуга нямат право да вземат решения. Решенията за издаване на виза се издават единствено от правителствата, които делегират правомощията на консул. Доставчиците на услугата нямат абсолютно никакво влияние върху консулските решения. Екстернализирането е решение за разрешаване на предизвикателствата, пред които са изправени държавите като се подобрят услугите за кандидатите за виза. Повечето от шенгенските държави са изложени на непрекъснато нарастващ брой на кандидати за виза, което изисква допълнителни средства. Освен това, използването на биометрични данни позволява да се извърши сравнение между кандидатите за виза. Гишетата трябва да бъдат отворени, трябва да има персонал, който да ги обслужва, трябва да има оборудване за биометрични данни. Това води до силно търсене на услуги, които да са близо до хората. Има някои проблеми, свързани с сигурността защото рискът нараства, когато повече хора имат достъп до консулските служби. Освен това се изисква допълнителни разходи за персонал, за, за офиси, за обезпечаване на сигурността и това създава затруднения на правителствата, които са изправени пред увеличаване на броя на кандидатите. Не само екстернализацията отговаря на проблемите на правителствата, но отговаря и на търсещите услуга за издаване на визи. Два са възможностите да се адаптира броя на кандидатите за виза на капацитета за прием или пък да се адаптира капацитета за прием на търсенето. Има такси, които се налагат за услугата. Повечето, колкото повече услуги се предлагат, толкова по, се намалява цената. подобряват се отношенията между клиента и предоставящия услугата. Освен това, може да се адаптира по-бързо, за да не се допуска дълги периоди на чакане, което се вижда често пред консулските служби. И там може да стане благодатно поле за изнудване, за трафик и прочие. За да се стигне до консулските гишета за издаване на визи, може да не ви струва много скъпо, но докато стигнете до тях, тъй като те са отдалечени, може да се наложи да плащате висока цена. Консулствата, които са освободени от задачата да приемат граждани, могат да бъдат по-избирателни и да намалят продължителността на чакане. Екстенализирането също отговаря на нуждите на множество шенгенски държави едновременно и може да се използват същите гишета това от логистична гледна точка е важно. Екстернализирането също дава по-добър е, имидж за европейските реалности за хората извън на Европейския съюз. Необходимо е да има една гъвкава регулаторна рамка. Визовия кодекс беше прият през 2009, докато екстернализирането на услугата за шенгенските държави още беше много слаба. В последствие се разви екстернализирането. Комисията отчете тази реалност, като направи предложения, които ние одобряваме. Допълнителното усъвършенстване е възможно в текста, за да могат доставчиците на услуга да осигуряват още по-добро обслужване на кандидатите за виза трябва да се а, използва в по-голяма степен правилото за 59 месеца в областта на биометричните данни. Когато се регистрират данни за пръстовете отпечатъци, те да бъдат валидни 59 месеца. Текста трябва да се подобри, за да може изключенията да бъдат свързвани с пръстовите отпечатъци и тяхната промяна поради застаряването. Визите по този начин могат при издаването на виза да се използват по по-рационален начин тези биометрични данни. Има сателитни центрове, които са близки до търсещите услугата, защото често консулските служби са твърде отдалечени. Освен това, всичко това опира до такси, свързани с обслужването на гишето, с персонала, с оборудването за сваляне на биометрични данни и други. Вместо това обаче могат да се осигурят допълнителни средства за доставчиците на услуга, които да поемат тези допълнителни разходи. Трябва да се увеличи броя на тези близки до кандидатите за визи гишета. Въпроса за ограничаване на таксата за услугата на тези, които имат право на виза, на 30 евро. Този такса трябва да се прилага, така че да може доставчиците на услуга да имат стабилна финансова основа, върху която да стъпят но тези средства бяха определени, фиксирани през 2008. Между другото обаче, междувременно имаше промени поради инфлацията. За това, освен това се изисква да бъдем да осигуряваме стимули за персонала чрез предлагане на адекватна заплата. Има все повече необходимост от технологически нововведения, за да може да се упражнява по-добър контрол от държавите. Сега е фиксиран таксата на 30 евро. Предлагаме да, да остане, за да има приемственост. Опитах се да се вместя в 10 минути и искам да ви уверя, че ние ще продължим да влагаме нужните усилия и средства, за да гарантираме най-добро обслужване на кандидатите за визи и на правителствата. Благодаря, господин Мрозек. Има думата от Коалицията за безвизова Европа. Благодаря, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря ви за поканата, за възможността да говоря пред вас и да участвам в тези консултации, в това изслушване. Да обсъдим предложението за визовия кодекс. Аз се казвам е, Кристоф Мрозек и съм от Visa Free Europe коалицията. Най-напред ще говоря за някои възможни промени мисля, че наистина, както каза и госпожа Файон, е, предложението върви в правилната посока и ще кажа някои неща за аутсорсинга. Не съм съвсем съгласен с а, е, предишния колега. Според мен това е едно, една допълнителна възможност. Трябва да търсим решения, които да не създават допълнителни разходи за заявителите. Преди 4 години ние проведохме един проект, който включваше хора, мнения на хора, които не бяха доволни от обслужването в консулствата. Ние получихме стотици оплаквания. Моята роля днес е да покажа, че зад тези законодателни актове има истински хора, истински съдби. И на базата на тези съдби аз ще уточним някои от проблемите в законодателството и ще ги коментирам в рамките на предложените изменения. Първото предизвикателство това е многократните визи и кратките срокове. Един човек казваше, аз имах възможност да стоя в страната 45 дена, но това беше всъщност една еднократна виза. Аз трябваше да получа многократна виза. Една друга история, украинска активистка, Тя искаше многократна виза за три години. Тя имаше добра репутация, но тя получи едно, една едногодишна виза, което всъщност не отговаряше на нашите препоръки. Нашата препоръка е да се създаде една категория на регистрирани пътници в системата ВИС, както казва и комисията, но да се въведе една 10 годишна виза. Тази виза се прилага в Штатите и няма причина за определени визи да въжат само до 5 години. Това би имало само положително въздействие върху опашките пред консулствата и работата на служителите. Второто предизвикателство това е изискването физически човек да присъства при подаването на визата си. А понякога няма възможност защото всички възможности са изчерпани, няма е, кога човек да бъде прият. Е, това е и едно от облакванията. Не можах да се регистрирам в консулството, полското консулство не искаше да ползва външни възложители, изпълнители. И така нашето предложение е упростяване на процедурата, формуляра и да се въведе онлайн, заяв... онлайн заяв... заявлението. Това предложение ние го подкрепяме, но бихме искали да видим един правен инструмент, който да осигури възможността за подаване на заявлението директно в консулството. В Украина, например, тази възможност е само теоретична. Заявителите трябва да подават заявлението си чрез центрове, което означава допълнителни разходи е, към таксите за виза. Последното предизвикателство, на което искам да се спра, е, е съпътстващите документи изискват се прекалено много документи от консулствата, прекалено много обяснения за посещението, за аргумента. Ето още един цитат от оплакване. Един арменски гражданин, който искаше да изпълнява доброволческа дейност в Германия. Този човек трябвало да напише на немски мотивационно писмо. Човекът не е говорил немски, защото ангажимента му е ще да, да включва английски язик. И така, и трябва да има един крайен списък за необходимите документи. Това е добре. Комисията го предлага, но ние смятаме, че, тези, че този списък не може да покрие всички възможни документи, които могат да се изискат от е, консулствата. Това го видяхме в Украина миналата година. Е, списъкът, крайният списък беше публикуван, но се оказа, че украинските граждани от тях полското консулство е искало допълнителни допълнителни документи вследствие именно на този публикуван списък от задължителни документи. И така, вместо обобщение, искам да ви дам една, един поглед върху една драматична история, отново цитат от нашия проект. И така, ние не може да разберем, казва текстът, защо толкова ни мразят като украинци. Пишейки това, аз си мисля само за едно, дано хората, които взимат решенията и които ще прочетат този текст, са поне по-добре настроени един към друг. Наистина, аз се чудех дали да прочета този силен текст а, и реших да го прочета, защото това показва колко отчаяни са тези хора и колко е настърбен имиджът на Европейския съюз в погледа, в очите на хората, които подават заявление за визи заключение искам отново да ви кажа, че когато правите законите, мислете за това, че за всеки параграф се крие човешка съдба. Благодаря, а сега госпожа Горгалес от Европейската младе... Европейския младежки форум. Thank you very much and thank you for the invitation. Много ви благодаря. Благодаря за тази покана да представим виждането на Европейският младежки форум колега колегата преди малко ви предостави гледната точка на кандидатите за визи, аз ще бъда даже още по-специфична и ще ви представя гледната точка на младите кандидати за виза. Европейският младежки форум, както знаете, е една платформа, която обединява младежки организации в цяла Европа. Имаме над 1000 членове и по-голямата част от тях са организации, занимаващи се с обмен, което често означава, разбира се, и мобилността. Мобилност на млади хора в рамките на Европейския съюз, извън Европейския съюз, на световно равнище като цяло. Така че визиите са въпрос, който засяга работата на голяма част от нашите организации членки. Няма да навлизам в подробности относно економическото въздействие на либерализацията на режимите за издаване на виза. Отчетохме няколко изказвания по тази тема, бих искала да се спра по-скоро на дългосрочното въздействие. Въздействието от въздействието на обмена между млади хора, възможност на млади хора да пътуват, да се срещат с млади хора от други култури, с друга история. В този начин се изгражда мултикултурен диалог, който е изключително важен, особено в момента в път сме изправени пред заплахата от а, радикализация на младите хора. И затова културният обем трябва да се смята за много добро решение на тези проблеми на европейско равнище за впишем въпроса зависите още повече в настоящия контекст. Постоянно се говори за проблемите с безработицата на младите хора в Европа в момента. Това е дългосрочен проблем, на който трябва да се търсят дългосрочни решения и улесняването на пътуванията за младите хора в рамките на Европа и на световно равнище може да улес, да, да помогне и по отношение на заедостта, тъй като едно наскоро публикувано проучване показва, че уменията, които младите хора придобиват по време на тези обмени, са именно в голяма част от случаите уменията, които работодателите търсят, когато наемат млад човек за първи път на работа. И е, така, преди да навляза в малко повече подробности относно визовият кодекс и предложението на Европейската комисия и някои от предложенията за изменение на госпожа Файон, най-напред държа да отбележа, че ние приветстваме предложението. За нас като представители на младежките организации това е много важна стъпка за гарантиране мобилността на младите хора в Европа но ние всъщност бихме искали, ние искаме повече. И ще се спъзна някои темите, които вече бяха засегнати, но мисля, че е важно отново да, да се върнем на тях и то от гледна точка на моите хора, които действително могат да се възползват от преимуществата на възможността за мобилност из целия свят. Първо, по въпроса за таксите за издаване на виза, ние искаме те да бъдат превахнати за представителите на неправителствени организации и в частност за техните членове на възраст под 35 години. Защо изправяхме точно този възрастов прак? Защото ако погледнете какво е положението в Европа и по света в, в днешно време, младите хора, духът на младеща стига горе-долу до 35 години. Младите хора все по-късно стават автономни. Смятаме, че този факт трябва да бъде отразен. Маретица доклади от нашите организации, които организират обмени и приемат млади хора. И те показват, че настоящите изключения по отношение на визовият режим не се прилагат изобщо. Това е друг проблем, на който трябва да се обърне внимание чрез по-добър контрол над прилагането. Тук важен въпрос е въпросът за съпътстващите документи. Както вече беше казано, списъкът е изчерпателен и е добре всички документи да са включени в този списък. В много случаи отказа на виза се, е, се обосновава с е, липсата на доку... някои от документите в този дълъг е, списък. В честно, че често въпрос за кандидати за виза от държави в Африка, които трябва да докажат, че са сключили брак, което разбира се на нас не се струва, че е дискриминация на възрастова основа, защото младите хора, които участват в подобен обмен, не винаги са сключили брак, а това често се цитира като довод за отказ на виза. И това, наистина, това за нас наистина е проблем, който трябва да бъде разгледан по по-цялостен начин. Сега стигам до една по-обща точка, въпросът за дискриминацията въз основа на възрастта. Често сме свидетели на неоснователни откази за издаване на виза, като отказ, който се основава само на възрастта. Често опити се отказват на, ня, на дадено лице, просто защото смятат, че лицето е прекалено младо. Това е неприемливо и подобно прилагане на визовият, е, на решението за взимане на визовска държави членки представлява нарушаване на член 21 от Картата за основните права и това според нас е въпрос, който трябва да бъде взет предвид и тук. По въпроса за общите центрове за разглеждане на мобите за визи, ние имаме, може да ви разкажем, много смехотворни примери с млади хора, които трябва да пътуват в продължение няколко дни, които достигат до тези центрове, които трябва да платят за престой на място и тези пътувания с, с цел получаване на виза са много скъпи за тях и допълнително оскъпяват на пътуване, което вече е прекалено скъпо за тях, особено в победните региони. Ето защо ние искаме система за улесняване на подаването на заявлението за виза. И накрая имаме доста дълъг списък с предложения, но ще ви ги представя, мога да ви ги представя и на по-късен етап. В заключение бих искала да спомена нещо, което е действително засяга нашата организация и това е предложението за ускорена процедура на процедура за представителите и участниците в организации с нестопанска цел, които вземат участие в семинари, конференции и други мероприятия. Бихме искали тези организации да бъдат изредени поименно, а не само да се казва с цел образование, както е в момента, защото много често това са великолепни възможности за образование и за работа за млади хора, но тези възможности поставя под въпрос поради прекалено дългите процедури по издаване на виза. Ще свърда до тук. Мисля, че колегата преди мен много добре обобщи гледната точка на кандидатите за виза и рискът, на който се излагаме ако не преразгледаме визовия кодекс и ако не сметнем настоящата преработка на визовия кодекс като възможност да улесним достъпа на млади хора до Европа, хора, които могат да допринесат за изграждането на европейски проект. Благодаря ви. И аз благодаря. А сега думата има господин Буст, който ще ни постави гледната точка на отрасла на туризма. Имате думата. Темен. Госпожо председател, дами и господа, уважаеми депутати на Европейския парламент, добър ден. Благодаря ви за възможността, че ми давате думата днес след обед. на един сектор, който е третия по големина, що се отнася до приноса му за европейския БВП. Процедурните е, мерки за улесняване на визовите, е, визови, визите са нещо, е, което разискваме днес и което е изключително важно за туристическия бранш в Европа. Преди да премина по същество, бих искала накратко да ви представя организацията, от името на която говоря – Нет е, означава мрежа на европейския частен сектор в областта на туризма. Имаме седем основни членове, започвайки от компаниите круз, за крузи, Асоциацията на развлекателните паркове и атракциите, Разбира се, Федерацията на хотелите, ресторантите, кафенетата и АПА, както и търговски, пътническите агенции и туроператорите. Нашето предизвикателство, дами и господа, е следното. Туризмът в Европа допринася 10% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Ние осигуряваме повече от 10 милиона работни места в Европа. Туризмът е третата по големина економическа дейност в Европейския съюз. И най-важното е, че през последните 6 години когато нашия континент беше засегнат от безпредседентна економическа и финансова криза, туризмът беше един от много малкото економически дейности, които устояха. И това е особено важно за държавите членки, които бяха най-силно засегнати от финансовата и економическа криза. Когато разглеждаме докъде сме стигнали днес, виждаме, че продължаваме да сме дестинация номер едно в света, но непрекъснато губим пазарен дял. Тази графика показва, че Европа все още е дестинация номер едно, но има други региони по света, които увеличават своя пазарен дял. Затова ние трябва да направим така, да не затваряме вратите си на пред пазари, които допринасят за туризма в Европа. Имам предвид Китай, Индия, както и редица държави в Юго-Источна Азия. Имам предвид и Русия. Едва ли ще се изненадате, ако ви кажа, когато в света се появи дестинация, която осложнява визовите процедури, туроператорите търсят други альтернативи, които да предложат на своите клиенти. Има няколко публикации. Тук ще цитирам едно проучване на Европейската комисия, което беше публикувано неодавна. казва се, че ще бъдат улеснени визовите режими, което ще доведе до близо 25 е, милиарда допълнителен приход е, за индустрията в Европа и увеличение е, с 13-14 милиона на туристите, които пристигат тук. Ние приветстваме в този контекст предложението на Европейската комисия относно визовия пакет – Важно е да се има предвид, че бранша приветства този пакет, както и синдикатите, тъй като те осъзнават също, че визовия пакет ще стимулира заетостта в туристическия сектор и всички правителства, всички държави членки ще видят увеличение на заетостта. И така какво очакваме от визовия пакет? Основните ни приоритети са молбите за виза да са ясни, лесни, достъпни, финансово достъпни и ефективни за бранша. Тук имам предвид също и улесняването на пътуванията на моряците. Предложението предвижда подобряване на консулското покритие, улесняване на пътуванията на редовни пътници чрез издаването на многократни визи, примахване на изискванията за медицинска застраховка, увеличаване на обхвата на безвизовите режими и прочие. Всичко това е важно. Аз с голямо внимание изслушах встъпителното изказване на госпожа Файон и мога да ви уверя, госпожа Файон, че нашия бранш стои твърдо зад вас. Ние сме готови да работим с вас. Вие направихте някои изключително важни предложения. Позволете ми сега съвсем набързо да се спра на някои от предложенията, които искаме да направим. Първо за определението за редовен пътник. Бихме искали тук да са включени критерии, които да са свързани с че регистрираните в ВИС редовни пътувания могат да се ползват от многократни визи, но за сега това е твърде ограничено. И да се отчита предишни случаи на издаване на дългосрочни визи без просрочване. Считаме, че това трябва да се включи към критериите. Същото се отнася и за консулското покритие. Ние приветстваме задължителното представителство като задължение. Считаме, че това понятие трябва да бъде разширено, за да може кандидатът за виза да се обърне не само към компетентната държава, но ако тази държава не е представена или ако разстоянието е повече от 500 км, тогава да се осигури гъвкавост и да се използва консулската служба на друга държава членка в по-голяма близост. Много важен аспект е нещо като ниша, но това съвсем не е маловажен въпрос, се отнася до един от най-бързо нарастващите сегменти на туристическата индустрия, а именно на круз пътуванията. Има много пътници, които идват от трети страни нуждаят се от шенгенска виза по, съответ, по време на а, туристическия сезон. Трябва да се улесня издаването на визи а, на моряците, те да могат да подават заявка за виза до 12 месеца преди пътуването им, също да бъдат считани за редовни пътници, ако са получили поне една виза за последните 12 месеца, е, тъй като те могат да се нуждаят от повече от една виза по време на сезона. Имайте предвид, че се извършва много щателна проверка на моряците, още когато се наемат на работа, когато се качват на борда. Те се проверяват и когато напускат кораба и когато се връщат на борда. Всичко това трябва да се има предвид. Госпожо докладчик, ние сме готови да направим предложение относно документите, които трябва да бъдат предоставени заедно с мобата, например документа свързан с осигурено настаняване или документа, който се изисква за това дали разполагате с достатъчно средства да се издържате. Освен това, трябва да се има предвид, че езикът е изключително важен и че трябва да се осигури адекватна информация на съответния език в консулските служби. Аз може би се повтарям, че тук разискваме не един административен въпрос, а економически въпрос. Благодаря ви господин Гибер. господин Гърков, господин Гюрдебек, господин Гиберт е, е от Европейската асоциация за защита на правата на човека. За комунитарните визии е неговата тема. Благодаря ви, госпожо председател. Да, съм председател на Европейската асоциация за защита на правата на човека. За 20 години над 29 000 души са загубили живота си на европейските граници, като над 2000 души са загубили живота си в Средиземно море от началото на 2015 година. И с тези повтарящи се трагедии ще се вземе Европейския съвет на 25 5 и 26 юни. Съгласно с последните данни от 10 юни, представени от Он, говорим за 105 000 души в сравнение с 219 000 души през 2014 година. Въпреки тези данни, някои политици, политици продължават да размахват заплахата за инвазията и говорят за изключително увеличение и хората си представят нещо потрясаващо при положение, че конкретните данни не потвърждават тези твърдения. По този начин, всъщност, целта е да се избегне обсъждането на конкретни данни за случващото се в Средиземно море и показ Европейския съюз, а там въпросът е на живот и смърт. Институциите на Европейския съюз изглежда не могат да се разберат, че приоритетът трябва да има спасяването на човешкия живот. Дори напротив, Европейския съюз и държавите членки без никакви трудности успяха да се съгласят, за да засилят арсеналът от инструменти за, направоохранителните служби, които до голяма степен а, са отговорни за тези драми, включително и даващи възможност за военна намеса на от страна на Frontex са мерки, които са силно критикувани от страна на ООН и някои държави в южната част на морето, като например Либия. Продължително Европейската комисия за преразглеждане на визовия кодекс до голяма степен се случават върху техническите аспекти. Преди всичко те да станат, визите да станат по-надежни, да се засили контрола им в, в, в контрола на лицата при пристигането им в Европейския съюз. Знаем, че този въпрос е много важен за Европейската комисия, тъй като се вписва и в новата система за интелигентни граници. Но не но не, това е темата, която искам да обсъждам. Не и в контекста на трагедията на хилядите хора, които се опитват да стигнат до, европейските, до европейска територия, бягайки от драмата, от драмата в техните държави поради липсата на възможност да имат достъп до виза. Изправени пред а, трагедията в Сирия на 31 март 2015 година в Куейт, в Кувейт Европейския съюз и държавите членки поеха ангажимент да предоставят а, помощ в размер на 1,1 милиарда евро за Сирия. Това е най-голямото подобно обещание към момента. Това е добра стъпка напред, но това не е достатъчно за да помогне на всички тези сирийски беженци да възстановят един нормален живот, дори и като дори докато са в изгнание. Именно това е целта на хуманитарната виза. Виза, която се дава от посланника или от консулството на държавите членки на Европейския съюз въз основа на контекст на съответната държава, за да може кандидатът за виза да се спаси от трагичните обстоятелства в своята държава. Но се оказва, че предложението, колкото и просто да изглежда, никак не е просто за приемане. Предложението беше направено от комисаря Малстрон на заседанието на съвета ПВР през декември 2013 година за работната група в Средиземно море, но се оказа, че това предложение е провал. До степен, в която господин Ренти с новият си предложен план Б показва до каква степен има противопоставяне в различните европейски политики, дори и в момента. Защото вместо да се, да се съгласуват политиките, в момента има политика на конкуренция, на съперничество между държавите членки, за да се засили... засилят мерките за репресивните мерки, доколкото е възможно а това се вписва и в контекста на твърденията на някои членове на новосъздадената политическа група в Европейския парламент, които ясно се обръщат към беженците с а, изказването не идвайте тук, като че ли те го правят просто по искане. В момента няма хуманитарни визи, въпреки множеството подобни искания, включително и страна на ВКПОН. Хумани... Национална хуманитарна виза за дългосрочен постой има в някои държави членки Германия, Белгия, Франция, Унгария, Италия, Латвия, Люксембург, Полша и Обединеното кралство, като мотивите за издаване на подобни визи са, не са идентични и техния период на валидност е различен. Например, в Франция такива визи се даваха само на християните от Ирак през 2010 година. Към тях се прибавят и хуманитарните визи Шенген за краткос, с краткосрочен период на валидност. Държави като Финландия, Италия, Малта и Португалия и комбиниран вид между двете, двете формата в Австрия, Дания, Испания, Франция, Полша и Холандия. Или казвам с други думи, по, под различна форма, с различни мотиви и по различен начин се издават хуманитарни визи от 16 държави, членки, което е прекалено малко и като по този начин не се осигурява необходимото свобода на движение на бежанците в рамките на шенгенското пространство. Така, не казвам с други думи, зависимост от това, под кое консулство ще се представи, зависи дали съответният лице търсещо виза ще има възможност да я получи. Освен това, хуманитарната става възможност за достъп само до 10 държави, а в останалите 6 чека пространство тя е, тези хора няма да имат възможност, т.е. те няма да имат възможност да се присъединят към семейството си, което вече се е установило в друга държава членка и по този начин ще представлява пречка за лицето търсещо убежище. Ето защо трябва да се, да се изготви една система за взаимно признаване на решенията на консулските служби на различни държави членки. Това сигурно ще се окаже трудно, поради различните мотиви за и изисквания за издаване на визата. Ето защо тук трябва да се използва при разглеждането на визовия кодекс и това е ролята на, Европейски, на Европейският парламент е да представи общи нормативни ръководни насоки, които да засягат както и мотивите за издаване на визата, така и принципите за издаването, сроковете, улесняване на принципа, както и процедури за обжалване на отказа на издаване на такава виза, процедура, като в момента не съществува. Благодаря ви. Thank you very much. Uh, thank you. Uh, thank you. Благодаря. Благодаря а сега господин Гарков, изпълнителен директор на ЕО Лиза. Той ще говори за визовата информационна система. Господин Гарков. Thank you, Madam Chair, and uh, thank... Благодаря и благодаря за възможността да говоря пред вас, да участвам в този дебат. Откакто бе въведена тази система, информационната система, тя стана основен инструмент в работата на държавите членки. Най-напред Тя осигурява много добър надежден достъп за проверка на заявителите. Освен това подобрява консулските дейности и това намалява възможностите за търсене на най-изгодни условия за, ползво... за получаване на виза. Освен това, чрез тази система е осигурена сигурността на границите. Всичко това се прави като се а, уважават стандартите за сигурност и опазване на личните данни. За тази цел а, И поради тази причина информационната система се оказа съществена в визовата политика. За тази цел бе направена оценка на системата, за да се осигури, че системата отговаря на най-високите стандарти. Когато говоря за тази система, трябва да кажа, че капацитета за последните две години т.е. че от 2011 година капацитета на системата се увеличи два пъти. Биометричният капацитет дава много важни инструменти за консулствата, а капацитета, биометричният капацитет се увеличи 6 пъти. Трябва да кажа, че днес визовата информационна система заедно с биометричната система отговарят на нуждите и изискванията на държавите членки. В същото време системата е готова да посрещне и бъдещи предизвикателства след въвеждането на първата фаза на визовата система. Е, следващата седмица още ще има разширяване на визовата си информационна система с Украина. Е, очакваме много, много безпроблемен процес на разширяване. Същото очакваме и за другите региони, включително последния Последния ще бъде, последния регион ще се присъедини в края на годината. Слушайки колегите, ясно е, че е необходимо допълнително упростяване на процедурите и на заявленията от, от граждани на трети страни. Това може да бъде постигнато чрез едно по-разумно използване на технологиите, които вече са заложени в информационната система. Нашата система може да подкрепи системата DOS F4 и да включи нови елементи, които са заложени в визовия кодекс. Благодаря ви. Надявам се това да се случи много бързо. Благодаря. Благодаря за това, че вашата презентация беше и много кратка. И накрая имаме Стефан Гурдебек, който ще даде перспективата на властите на държавите членки, отговорни за сигурността. Good afternoon. I'm Chief Commissioner Stefan Hertbeek. Здравейте. Аз отговарям за, за граничния контрол на Брюкселското летище. Какво искам да ви кажа днес? Ще ви разкажа за системата, която прилагаме, системата, която, с която разполагаме на летището и правилата, които следваме. Ще се опитам да отговоря на а, основните въпроси от поканата. Най-напред въпросът беше за визовия кодекс. Системата ВИС, която действа, е много добра система. Това, което виждаме на границите, е, че няма почти никакви злоупотреби с визите. Това означава, че сигурността на документите е много висока. Това, което виждаме като визи, са автентични визи. Те не биват фалшифицирани, така че нещата много са се подобрили. Контролът става много лесен. Какво не е добре? Не, не е добре. Недостатък на системата е, че а пръстовите отпечатъци се взимат много дълго време. Е, много дълго време струва това на летището. Е, след 20 години ще имаме вероятно двойно повече хора, които ще минават през едно летище. Ако продължим с тази система, би трябвало да се знае, че ще ни трябва ще ни трябват много повече хора да проверяват е, е, тези събрани данни. Един проблем, който виждаме на летището е, че имаме едно шенгенско пространство, И не всички правила са еднакви тук за различни за различните държави. Ето, например, граждани на трета страна има нужда от виза за една държава членка, но не и за друга държава, член... за друга държава, да. А, например, тогава човека трябва да тръгне за гейт, за гейтовете А, но много е възможно, ако няма визата за тази страна, да бъде пренасочен през друго летище, докато стигне до страната, за която има виза. Предлагаме да има хармонизация във визовия кодекс за всички европейски страни. Ако имаме добър документ, все пак трябва да проверим условията за влизане. Едно от условието е разрешението за престой в шенгенското пространство. Какво означава това? Трябва да погледнем паспорта и да видим всички влизания и излизания, което струва много време. И така се връщам на, на първата си забележка. Ако имаме по-дълга виза с по-дълъг период, например, има 90-дневна виза в рамките на 180 дена и ако имате 20 печата в паспорта, а за да видите всички тези паспорта, печати и да изчислите времето, това изисква много време и означава, от друга страна, опашка на летището, което всъщност означава, има и економиче, економически аспект. Сега, проверката на мотива за пътуване – при, на Брюкселското летище имаме много висок процент на отказ заради подаден неправилен мотив за пътуване. Не е разумна политика да се издава виза, разрешение, да се издава разрешение за пътуване и да се откаже влизане в страната, когато видим, че мотивът за пътуването не е правилно. Това не е хубаво за човека, той е, е загубил много пари, не е хубаво за бизнеса. А, в такъв случай въздухоплавателните компании трябва да поемат разходите за връщане, така че има много-много негативни елементи. Какво как друго виждаме? Има голяма разлика между различни, между няколко страни. На Брюкселското летище от всички хора, които са върнати на гразна, границите, мотивът за влизане в страната, за, пътув... за причина за пътуването може да стигне до 60%. Защо не знаем? Не може без контекст да кажем защо. Но говорейки с колеги от други страни, видяхме, че понякога а, колегите от другите страни използват друг метод. И на второ място, Белгия е малка страна и повечето хора на границата говорят по няколко езици. Е, много по-лесно е да се запита човека директно на неговия език или на език, който говори, нещо, което не е така в други страни. Ако обаче говорим за една интегрирана система в Европа, трябва да намерим и тук решение. Обмен, обмен на информация. Това, което сме раз, разбрали е, че в рамките на системата ВИС имаме контрол на първа линия и това, което виждаме като информация в системата, е ограничено в сравнение с това, което е като текст в визата. В много случаи има допълнителна информация и сега се връщам на мотива за пътуване. И тази допълнителна информация би трябвало да е в системата, а много често тя липсва. И това може да реши до някаква степен проблема, който вече описах с връщането на границата. Промяна на визовата система ще има въздействие върху сигурността, върху граничния контрол – Хубаво е да има хармонизация на системата. Но може при едно добро синхронизиране да не се накърни граничния контрол, да няма негативни въздействия. А, това, което каза докладчикът. Допълнителните документи. Ние смятаме, че няма да има нужда, че не трябва да има нужда от документ който да покаже къде ще преспи човека. Когато е, се, ни се дава една резервация за хотел, ами тази резервация може да бъде канцелирана малко след е, като мине границата или малко след като е направена резервацията. възраженията против отказа на виза. Нищо не мога да кажа за отказ на виза в консулството. Но ако е възможно да се прави възражение за отказ на виза на границата, тогава мисля, че трябва да се помисли много внимателно как да се направи именно това, защото това ще има много голямо влияние върху функционирането на граничния контрол. As to security and migra migratory risks, сега за сигурността и риска, иммиграционния риск. Автентичността на визите до голяма степен намалиха миграционния посок на външните граници, но има голям поток на вътрешните граници и понякога се изисква, човек не иска вече виза от Белгия за Франция, но човек, който не, не, на когото не му трябва виза за страна А, а когато му трябва тази виза, той да рече я има, но ние не може да проверим до каква степен той е стигнал местоназначението си и до каква степен той се намира в тази именно страна, а не в друга. Така че на теория нещата изглеждат понякога различно. Колкото по дългосрочна е визата, толкова повече се увеличава възможността или изкушението да се злопотреби с нея. И накрая, дали обхватът да бъде съкратен или разширен, искам само едно нещо да кажа. Сигурността не се ограничава до ВИС или СИС, до тези системи. Трябва да се вземат предвид и други елементи, преди да се вземе решението. Благодаря. Благодаря, казва председателката господин Гурденбеке. Благодаря и на всички колеги и експерти. И след всички тези интересни становища откривам дискусията. Имаме след което представителите на комисията и на председателството ще получат думата, а след това госпожа Бекер. Господин Бекер от НП. Благодаря. Благодаря на експертите. Искам да кажа на докладчицата. Е, докладчицата госпожа Файон отскоро се занимава с това досие. Благодаря на нея за труда. Искам да поздравя господин Бешо за неговата организация, това, което видях в Истанбул, вие реагирахте страшно хуманно, много ясно и казахте съвсем ясно, че точно тук, в този център, в външния изпълнител не се вземат визови решения, а решенията се вземат в консулския отдел на посолството или на консулството. Искам да задам един въпрос на господин Дей Йегер. Господин консул, благодаря ви най-напред за основния фокус върху сигурността. Вие много ясно и нагледно описахте какво означава това. В тази връзка обаче искам да изкажа едно съмнение, а именно всички въпроси с хуманитарната виза те няма какво да търсят тук. Визовия кодекс има ясна цел. Естествено, тук се регулират главно краткосрочните визи, визите за бизнес цели и за туризъм, но естествено от друга страна ясно е, че Европейския съюз трябва да мисли за хуманитарните визи, но това е просто друг въпрос. Е, този въпрос няма да се третира в това досие. Така че е, нещата не бива да се объркват. А сега искам да задам въпрос към един колега с огромен опит. Е, значи въпросът ми е какъв е вашия опит с хуманитарната, с хуманитарните виза? И не се ли преплитат е, въпросите за хуманитарната виза с въпросите за беженските визи? А сега един въпрос към господин Курте Пеке. Благодаря му, че е, той успя все пак да намери време да се отзове на нашата покана. В крайна сметка, вие е, носите отговорността, вие и вашите служители, за нашата сигурност. И така, вие сте практик. Един конкретен практически въпрос към вас. Има нов формуляр в член 33 виза за краткосрочен туризъм. Тя е сам, се издава само за 15 дена и може да въжи само за държавата, за която се издава, но не може да се получи нито в консулство, нито във външен, от външен изпълнител, а на границата. И тогава аз се питам и, и питам вас, как виждате на практика това предложение, защото един граничен офицер не може да реши такова, е, да, да вземе такова решение за секунди едно такова решение в консулството се взима дни или седмици, така че интересуваме вашата оценка тук. Аз не мисля, че може да се получи издаване на виза, издаване на виза на границата с такава цел. Благодаря ви. Thank you and, uh, Благодаря ви. Господин Депре, имате думата. Е, мерси, мадам. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички специалисти, които се изказаха днес. Някои от тях направиха конкретни предложения. Записах си ги, за това няма да ги коментирам. Няма няколко въпроса, включително и на господин Деягер на първо място. Той заяви, че трябва да се внимава е, за перверзните странични ефекти за, на безплатните визи. Моля да уточните какво точно имате предвид. Като също така, че автоматичният характер на, е, многостра... на визите за многостранно влизане е, и за с дълга валидност може да е опасно и тук бих искал да чуя вашето няколко подробности. А по въпроса за хуманитарните визи, аз съм за тази идея, но си спомням, че представите на Европейската комисия изказа мнение, че това не трябва да се случи в контекста на визовия кодекс. То, тоест не в контекста на бюджет, който разглеждаме в момента. Така че моят въпрос е какви са доводите ви и се обръщам по-конкретно към господин Гибер. Защо искате хуманитарната виза да бъде включена в визовия кодекс? Към момента не съм убеден, че това е необходимо. ми въпрос е към господин е, Гурдебек. Ако правилно ви разбирам, господин Гурдебек, е, немалко хора вече са получили виза и то пълноправно. Те пристигат на ледището Завентем и не получават разрешение да влязат на българска територия. По-конкретно говорите, че в заден тем 60% от случаи става въпрос за откази, свързани с мотив на пътуването. Може ли да мислите какво точно означава мотив на пътуването, за да разберем точно какво казвате? И също така, ако правилно съм ви разбрал, вие твърдите, че и мотивът за пътуването е в системата ВИС. Тоест, възможно ли е по този начин значително да се намали разминаването, което съществува между издаването на визата и разрешението за влизане на територията на държавата членка. Благодаря ви. Господин Бони, имате думата. Thank you very much. Много ви благодаря. Благодаря за това изслушване. Благодаря за, за всички направени презентации и изказвания. Първият ми въпрос е към господин Деагер. Европейската комисия предлага автоматично да се издават визи за тъй наречените регистрирани редовни пътници в ВИС, ако няма проблеми с тяха. Възоснова на вашия опит, смятате ли, че трябва да се запази възможността консулствата да извикат кандидатите за виза за интервю, въпреки че те са регистрирани в виза, ако обстоятелствата обясняват подобно лично присъствие на кандидата за виза? На вторият ми въпрос можете ли да ни дадете малко повече информация за разширяването на системата. Сега ще въпрос после малко по обща В контекста на разглеждането на предложението за преработен на визов кодекс в съвета имаше предложение за въвеждане на нов член е, посветен на таксите за издаване на виза. И тази издава разпоредба дава възможно пъста комисия да определя равнището на визиите в, чрез процедурата за комитология, имайки предвид и наречените административни разходи. Какво мнението ви за едно подобно предложение? Смятате ли, че то е в интерес на кандидатите за виза? Или смятате, че то може да намали привлекателността на Европейския съюз като дестинация за бизнес и туризъм. Благодаря ви. Думата има госпожа Стивенс. Thank you. Colleagues, Chairwoman, I would like to say a few... Благодаря ви. Колеги, бих искал да кажа няколко думи за хуманитарните визии. Разбира се, аз съм адвокат и ще го взема предвид. Като докладчик в сянка по преразглеждането на Високия кодекс в този мандат, в момента има възможност за престой само в, в областта на 90, 90 дни, което не е случаят за лицата търсещи убежища, които имат възможност да станат по-дълго. Да, това може да се промени въз основа на нуждите, но защо да използваме шенгенската виза, която е с цел бизнес или туризъм за лицата търсещи убежища? Смятам, че Европейската комисия е съгласна с мен, това ще бъде е, сериозна грешка. От политическа гледна точка това означава отваряне на границите а в момента това е прерогатив на държавите членки, но може да се превърне в стандартна практика. Или казвам с други думи, има опасност Въпросът е, комисията започне да казва на държавите членки при какви условия могат да, да допускат лица на своя територия. В контекста на Дъблин вече виждаме подобно нещо. Държавите членки не могат сами да взимат решения за връщане на, на граждани трети лица обратно в им по происход. Така че замислете се, ако се издават виза на който и да е било, който и е по лице, който просто твърди, че е в затруднено положение, Наистина смятам, че е, колегите трябва да почитат визовия кодекс е, и споразумението за Шенген. Винаги могат да, да, да си изкажа и по-подробно, ако има нужда. Посетих а, е, беженския лагер в а, Йордания с сирийски беженци в в Затари. Няма никакво съмнение, че всички тези хора утре ще поискат виза. Обедена съм, че вие бихте направили същото, ако се намирате в същото положение като тях. Въпросът ми е какъв ще бъдат последиците за сигурността в отделните държави членки, ако изискванията за подаване на заявка за виза за, Шин... за... за Европейския съюз, за Шенген са по по-малко изискателни са за сравнение с изискванията на някои държави членки. Освен това, как може да гарантирате, че се спазва принципа за престой от максимум 90 дни в рамките на 180 дни и как на практика ще се приложи този принцип. Имаме и притеснения, свързани с разширяването на площа поле на висовия кодекс и включването на хуманитарните визи. Това според мен ще увеличи натоварването на конските служби, оттам и цената за издаване на виза. Освен това, разширяването на визовият кодекс, изключен хуманитарните визи, ще подрони съществуващата система за, търс, за предоставяне на обежище, както и възможността държави членки, които са подложени на сериозен натиск от миграция, могат да се изкушат да дават визи на лица, които могат да са на хуманитарни визи с надеждата те да пътуват към друга държава членка. Как обаче смятате, че хуманитарните визи при това положение ще могат да бъдат използвани. Искам да ви моля наистина да се замислите отново. Благодаря ви. Благодаря. Не виждам други въпроси и във времето за отговори. Господин Дешакар, ако искате да започнете. Ами, зададохме всъщност няколко въпроса. Първо имаше няколко въпроса относно хуманитарната виза. Аз лично и като юрист смятам, че хуманитарните визи изобщо по никакъв начин не влизат в приложното поле на визовия кодекс, тъй като визовия кодекс сега краткосрочни визи за престой от 90 дни в, в, в рамките на 180 дни, като се предвижда заминаването обратно от европейска територия на лицето преди изтичането на визата. Това е записано черно на бяло в визовия кодекс. Ако искаме да въведем виза, позволяваща по-дълъг престой, виза, която ще се предостави на лице, което ще остане много по-дълго период от време в шкесто пространство, тогава вече изобщо не се, не се вписваме в а, контекста на крат, тежкият престой, предвиден визовия кодекс, а попадаме в категорията дълъг дългосрочен престой и в този случай вече се прилага националното законодателство. Така че нека да не объркваме понятията. Аз нямам нищо против хуманитарните визи, но те не попадат в контекст на визовият кодекс. Това поне е моето лично мнение. Последиците за консулствата мога да си поставя едно шенгенско консулство, консулство на държава от пространство Шенген в Турция. От момента, в който информацията, че консулства на държавите от Шенгенското пространство предоставят без съпътващи документи, без паспорт, без никакви изисквания всъщност, виза, която дава възможност за установяване на шенгенското пространство, защото всъщност това ще бъде целта за предоставяне случай на предоставяне на убежище, мога да си представя броят на лицата, които ще се опитат да стигнат до консулските служби. Защото, разбира се, ние няма да разполагаме с необходимите в необходимия капацитет да приемем всички тези хора. И също така си представям какъв трафик ще ни се развихри. Представете си какво ще се случи, освен това, с няколко стотици хиляди заявки. Ами при това положение ще трябва все пак да се извършва някакъв контрол, тъй като сред хората, които ще поискат тази виза и оттам пряко или непряко правото на убежище, най-вероятно ще има и лица, които са попаднали в тази категория по други причини, които са не до там достойни за уважение. Как ще се справим тогава? Как консулските служби ще успеят да се справят с толкова голям брой заявки в толкова ограничено време? Опасявам се, че много бързо ще се е, стигне до положението, което ще в момента в някои анклави на е, испански анклави в Марокко. Не знам, аз поне така си го представям, може би е греша, но според мен, ако искаме да въведем е, този вид виза, ще трябва предварително да се изготви една много изчерпателна оценка на въздействието. Това е по въпроса за хуманитарните визи. Също така споменах и перверсните е, ефекти на безплатните виза. Ами да, е, защото безплатният характер е свързан с е, мотива на визата лице, което иска виза, за да вземе участие в семинар, организиран от неправителствена организация, ще иска виза да, да му бъде издадена безплатно. Добре. Ако обаче консулството може да си даде на този човек виза за многократно, многократно влизане за дългосрочен период от време, дали от тази виза отново трябва да бъде безплатна или не? Мисля, че тук се стига до проблеми и аз не докато се запускал с подобен проблем в Алжира. И винаги съм казвам на хората, можете да почнете визата безплатно, но ако е направим безплатно, това ще бъде а, виза за, упре... за пътуване с определена цел, за определен брой дни престой в Европа. А тъй като по-голямата част а, от визите, които издавахме в Алжир, бяха визи за многократно влизане с продължителност от поне една година. В повечето случаи хората сами избираха да а, визата за която се плаща такса. Така че, нека сега, когато говорим за безплатни визи, да си даваме сметка и какви ограничения създаваме за кандидатите за виза по този начин. Третият въпрос беше свързан с автоматичното издаване на многократни визи. В Алжир много често издавахме такива многократни визи. И то по всевъзможни мотиви, тъй като си представяте, че един алжирец, живеещ в Франция, един път ще дойде по мотиви свързани с работата си, следващия път с семейството си, трети път за да посети други членове на семейството, че живеещи във Франция. Но може също този човек да трябва да присъства в, да, да, да посети Франция по медицински причини и после да забрави си под сметката в болницата. В Алжира си имах цял шкаф, в който пазих непотлените фактури, които бяха в размер 17 милиона евро и това беше само върха на айсберга. Така че аз нямам нищо против известна автоматичност на издаването на визите, но трябва все пак преди това да има и някакъв контрол, т.е. да гарантираме, че няма дългове съответното лице, че отговаря на определен брой правила. Аз лично бих ви препоръчал малко повече предпазливост в тази област. Нека да има ем, автоматичност на теория, но на практика нека все пак да имаме възможност да контролираме и да правим проверки. Благодаря ви. Благодаря. господин Гибер. Да. Относно хуманитарната виза, Казва се, че а, не е трябвало да засягам този въпрос, защото обсъждаме краткосрочни туристически визи. Да, но аз бях поканен да говоря за хуманитарната виза. Защото Действително, може да ми кажете, предвид на това, което става на раз, границите на Европа, има а, рискове, а, защото има хора а, без документи от а, Ливия, от а, Афганистан, а, от Сомалия. Европейският а, съюз а, трябва да даде някакъв отговор. А, защото хората очакват това от Европейския съюз. Не говорим за други кодекси. Трябва да имаме предвид в каква ситуация се намират тези хора, които чукат на вратата на Европа. Това е въпрос не само на сигурност, но и на економика, за права, защото правата съществуват. Това е неизбежна ситуация. Или ще ми кажете, трябва да сложим още повече бариери, да поставим още повече въпроси предвид на риска. И ам, винаги се прави грешката между а, рискът, който може да се а, а, предвиди. Държавите членки трябва да следват правилата. Ако те не го направят, по отношение на всички, тогава да няма хуманитарна виза. И това ситуацията, която в момента наблюдаваме в Средиземнорието, ще продължи. Господин Гарков, въпросът беше отправен към вас. Бихте ли отговорили? Ah, it's okay. Sorry for the Ай, извинете за тези технически тручки. На 23 юни uh, uh, ще се разшири системата с включването на Украина на 12 октомври ще включим 19-ти регион Китай, Монголия, Южна Корея, Тайван на 7 ноември в 20-ти регион Бангладеш, Бутан, Индия, Малдивите, Непан, Пакистан и Шри-Ланка и в края на ноември ще се включи системата за останалите региони 21, 22, 23, Андора, Светия престол, Монако, Сан Марио, Ирландия, Обединеното кралство и шенгенските държави членки. И до края на ноември ВИС системата ще бъде завършена изцяло. По техническите въпроси до сега не сме наблюдавали сериозни проблеми с централната система за визите, така че не очакваме такива в бъдеще. Ще увеличим капацитета на а, системите за издаване на визи, на визовите информационни системи. Ще спазим графика. Съществуват всички технически предпоставки за това. И до края на годината ще бъде успешно въведена цялата система за визова информационна, цялата визова информационна система. Към мен също беше поставен въпрос, казва господин Гурдебеке, относно издаването на визи на границата. Преди няколко години работих на морската граница. Осъществявахме контрол. И в Антверпен, например, се издаваха близо 10 000 визи годишно за моряци, за онези, които спират само за кратко на пристанището или отиват на близкото летище. но се изисква доста работа при издаването на виза при такива обстоятелства. Информацията, която се получава предварително в консулствата, трябва да е на разположение и на границата. Когато някой дойде на границата, иска незабавно да му се издаде виза, ние трябва да разполагаме с информацията. Колко време е необходимо да се издаде една виза, ще зависи от броя на персонала, с който разполагате, зависи от компютърните системи, които имате на разположение. но това действително може да се направи и на самата граница. Не точно там, където е входния пункт, но може би в близък офис. Ако направите заявка няколко дни предварително, тогава може да се подготвим визата и персонала на границата, когато пристигне съответното лице ще може да установи контакт с Централната служба за визите и да издаде необходимата виза. Що се отнася до въпроса за хората, на които се отказва влизане в страната поради невярни, но посочени мотиви за влизане в страната. Те могат да дадат първоначално като а, място, което искат да посетят Брюш по а, културни, тури, поради културен или друг интерес, но не могат да посочат нито едно лице, където ще отседнат. на границата се отказват визи на, на близо 1200-1300. На 60% от тези откази а, причината е именно а, мотивът за пътуването. Необходимо е време. Това е въпрос, който не може да се разреши, когато а, проверявате паспорта, излагате печата, защото има цяла опашка но се изисква да се установи контакт, да се разговаря с съответните хора. И а, при тези разговори установяваме, че хората се измислят какво ли не, за да им се а, осигури а, виза. Но когато проверим в ВИЗ, се вижда, че няма информация за мотива, има името на лицето, вида виза и какво ли не е друго, но допълнителната информация, която е важна за онези, които са на границата, за да вземат бърза и точна, точно решение, тази информация не съществува в виза. Затова е необходимо да работим заедно с консулските служби, които са претоварени и понякога забравят да предоставят тази информация. Благодаря ви. Аз искам да помоля останалите панелисти дали искат да допълнят нещо. За една минута, моля ви. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се върна към въпросите на господин Бони за таксите за визи. За туристическия бранш това е изключително важен въпрос. Ако пътувате с четиричленно семейство от трета държава, искате да дойдете в Европа, трябва да платите трябва да платите 240 евро само като такси за визи. Не зная какво може да стане, ако този въпрос стане въпрос на комитологията, но инстинкта ми подсказва, че държавите членки могат да са изкушени да използват, възползват от комитологията, за да покрият административните си разходи и а, тогава визите ще струват 70-80 евро. Може би това е оправдано от а, предвид на разходите за издръжка на консулствата, а, но така Европа се превръща в скъпоструваща дестинация, а ние и без това сме такава дестинация вече, поради всички такси, които в държавите членки се прилагат при предоставянето на туристически услуги. Благодаря ви. Още един коментар относно въпроса на господин Бони. Споразуменията за улесняване на визовия режим намаляват значително разхода за визи. Таксите спадат от 60 на 30 евро. Благодаря ви. Искам да дам думата сега на госпожа Йоланда Гаего Касилда, която е ръководител на отдел в Генерална дирекция Холм на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за реакцията на предложенията на комисията. Благодаря за нейния доклад. Благодаря също за подкрепата, оказана от някои от изказалите се. Вие вече сте запознати с е, нашето предложение, защото то беше представено в комисията ви. Искам да кажа каква е основната цел на предложението а именно модернизиране на визовия кодекс, да се модернизира визовата политика, да се упростят процедурите, да станат те по-бързи, да бъдат хармонизирани, да могат да се привличат повече туристи, да се намали тежестта, която изпитват консулствата. Комисията взема предвид първоначалната цел на визовата политика, а именно да не се допуска нередовна миграция и да се гарантира сигурността на шенгенското пространство. Комисията трябва да намери баланса между всички тези цели, както и да се улесни законното пътуване. Някои от идеите, които бяха споделени в дискусията тук, няма да мога да реагирам на всички поставени въпроси, тъй като те са обхванати в предложението на комисията и видовия кодекс. Относно различните процедури, особено за улесненията за регистрираните в ВИС редовни пътуващи. Комисията е готова да разгледа по-подробно тези разпоредби, да направи нужните корекции при необходимост, само обаче, ако крайната цел е да се улесни издаването на визи за тази категория лица, особено визи за многократно пътуване. Така консулствата ще могат да се фокусират върху други кандидати е, за визи да разгледат е, по-подробно техните е, документи и основания за пътуване. Т.е. трябва да бъдат изпълнени необходимите условия. Разбира се, консулството а, има пълната възможност да направи а, преценка дали са изпълнени всички условия за издаването на виза. След като са изпълнени всички условия, тогава се издава визата. Относно възможността за попълване на а, молба за виза онлайн, много държави членки а, прилагат а, тази възможност. Така данните могат да бъдат прехвърлени пряко към информационните системи. За някои държави има проблеми защото се използват формуляри на хартиен носител все още. За таксата комисията, както знаете, предложи да се промени от 60 на 30 евро максимум таксата за виза. Това, което направи комисията, е а, временно премахване на някои а, от таксите. Постепенно а, обаче тези а, улеснения бяха а, превърнати в а, а, широко прилагани. Беше споменато, че 70% от а, повечето от кандидатите за виза в страни, спрямо които се прилага улеснение на визовия режим, плащат такса за виза не повече от 35 евро. Правото на обжалване беше въведен още в настоящия визов кодекс. Има процедури за нарушения, които е завела комисията срещу някои от държавите членки за правото на обжалване. Тези процедури е, бяха е, предприяти от страна на комисията в съответствие с е, Хартата за основните права. Относно доставчиците на услуги, използването на външни доставчици на услуга допринася в голяма степен на доближаване на консулствата до кандидатите за виза и дава възможност на консулствата да се фокусират върху по-трудните случаи на кандидати за визи, на лица, например, които за първ път кандидатстват за виза и трябва да бъдат получени по-детайлно. Ние направихме предложение при промяната в кодекса да се предвиди мониторинг на външните доставчици на услуга. Това обаче едва ли ще помогне толкова на външните доставчици и на кандидатите за визи. Необходимо е да се гарантира една гъвкава правна рамка, предвиждахме общи центрове за подаване на молби, но те все още не се използват от държавите членки. Ние сега предлагаме по-гъвкава рамка, като отчитаме и местната ситуация, така че държавите членки да могат да решат какво е най-добро, за да си сътрудничат консулствата на държавите членки. И на последно място, но не и по значение, относно хуманитарните визи или разрешителни, както ги нарича Европейската комисия. Комисията призова държавите членки в Европейската програма по миграцията от 30 май да използва изцяло съществуващите правни възможности за кандидатстване, за събиране на семейства, за спонсорство от работодатели и прочие. Освен това се предвиждат е и по-задълбочени проверки на здравното състояние на кандидатите, както и дали са риск за сигурността. Визовия кодекс предвижда 90-дневен престой в рамките на 180 дни. Всички правила не са адекватни за прилагане за случаи, когато дадено лице иска да остане за по-дълъг период от 90 дни. Тогава трябва да има разрешение за постоянно пребиваване или друг вид подем, документ за по-дълъг престой. Председателят, благодаря ви. Сега искам да дам думата на госпожа Майра Розе. Тя е ръководител на работната група по въпросите на визите в Латвийското председателство, за да ни запознае с текущото състояние по тези въпроси в съвета. Благодаря. Аз естествено ще ви информирам с удоволствие за работата в съвета по предложението на комисията. Знаем, става дума за преосмислене на визовия кодекс и за предложението за визата за турне и промяна на 6 регламента за Шенген. Най-напред ще се спра на визовия кодекс. С визовия кодекс се прави голяма стъпка в е, посока обща визова политика. Предлага се една хармонизирана система, която предвижда легитимна, легитимно пътуване в Европейския съюз което всъщност е и борба против нелегалната миграция. Комисията излезе с предложението си миналата година през април. Тя представи предложението си и това беше следващата важна стъпка. Имаме нужда от обща визова политика, която да е актуализирана, доразвита, за да може Европейския съюз да, е станал, да стане по-атрактивен за граждани от трети страни, за да може да регулираме по-добре економически аспекти и аспекти на сигурността. Латвия подкрепя тези цели и работи активно през последните 6 месеца именно за постигането им. В съвета има работна група по визите и тази работна група започна дейност през април миналата година. Ние се занимавахме с предложението на комисията. Групата започна да работи още под гръцко председателство, след това под италианско председателство и по време на латвийско председателство през януари започна анализа на и завърши анализа на всеки член от визовия кодекс. Както казах, тази работа бе започната при предишните две председателства. Това досие беше приоритетно за латвийското председателство. Направихме и изработихме много компромисни предложения. Говорихме с държавите членки, Събрахме техните становища. Срещнахме се е, пет пъти в рамките на тази работна група по визите. Изработихме компромисни предложения последните точки. Най-напред дефиницията на регистрираните в ВИЗ пътници – след това дефиниция на регистрираните във ВИС редовни пътници, планираните облегчения за тези заявители. Освен това, по отношение на сроковете и на предварителните интервюта и по отношение на а, вземането на решение, по отношение на е, застраховките, на пътната, на, на пътната застраховка и на таксите. По всички тези точки изготвихме предложение. Естествено не бяха само тези въпроси, които бяха обсъждани, но тъй като времето ни беше ограничено, решихме да се съсредоточим само върху някои определени въпроси. Тези въпроси бяха избрани <clears throat> по предложение на държавите членки, защото именно те решиха, че това са най-важните за тях проблеми. Опитахме се при компромисите да уважим желанията на всички държави членки. При компромисите за нас беше важно да има баланс между облегчения облегчения режим за редовните пътници и от друга страна да не се подкопава сигурността. Целта на дискусиите беше да се отбележи напредък по именно тези въпроси и може да кажем, че имаше конкретен успех по повечето от точките. Например, по отношение на дефинициите, по отношение на облегченията и сроковете има категоричен напредък. Трябва да подчертая дискусиите на предложението на комисията. Дискусиите продължават в съвета. Съветът знае, колко важно е това предложение, колко е важно то за общата визова политика на Съюза. Освен това, знаем, че това предложение е важно за економиката, за външната политика и за туризма. И накрая подчертавам още веднъж, този въпрос беше за нас приоритетен. Нашата цел е една балансирана визова политика, която да направи Европейския съюз по-атрактивен за легално пътуващите граждани от трети страни. В същото време трябва да се борим срещу злоупотребите и да осигурим високи стандарти в шенгенското пространство. Латвийското председателство ще предостави това досие на следващото председателство Люксембург. Благодаря. Благодаря. А сега настъпи времето за обобщението. Госпожа Файон има отново думата за заключителни бележки. Благодаря. Естествено, искам да благодаря на всички експерти, на всички оратори и на всички колеги, които се включиха в този така полезен дебат. Защото мисля, че обменихме много мнение, обсъдихме какво е необходимо, когато създаваме или модернизираме закони. Пакетът е много важен. Аз мога само да ви да потвърдя ангажимента си да взема предвид всички ваши коментари. Аз имам нови идеи, нови идеи, но ще ги обсъдя на друго заседание. Например, дали ни трябва все още медицинска застраховка, дали ни трябват безкрайен брой допълнителни документи и какви точно допълнителни документи. Надявам се да мога да говоря по всички тези въпроси с комисията. Но най-важното за нас трябва да е перспективата за, на заявителя. Ние искаме а, да облегчим пътуванията, не искам до, да създаваме допълнителни такси, допълнителни разходи. Искаме да улесним пътуванията за всички категории пътуващи. В тази посока ще работя. Няма да се съсредоточавам толкова много върху сигурността, защото е, когато говорим за мигрантите, за събитията в Европа от последните дни и месеци, фокусът пада прекалено много върху именно сигурността. Благодаря на всички, благодаря за вашето присъствие и коментари. Председателката. Благодаря, благодаря на нашите гости. Репортер. Благодаря и на нашия докладчик. А сега ще направим почивка за една минута. Ще има смяна на местата след което ще продължим. Session after one minute, we invite we invite uh, our next speakers. Uh... Искаш да поканим следващите ни гости. Госпожа Лис Мартинс и господин Майкел Деша... Мишел Дешагер, вие също оставате тук при нас. Thank you.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 и така, колеги, почивката ни тук що свърши. И продължаваме с втората част от нашето изслушване, което ще се съсредоточи върху предложението за виза за турне. Това е предложение за един нов вид виза, който ще даде възможност на бъдещите носители да пътуват в рамките на шенгенското пространство за не повече от 90 дни за период от 180 дни, при положение, че лицето не прибирава повече от 90 дни на територията на една и съща държава членка. Не, напред давам думата на господин Брис Ортоф за кратка за кратко, за кратки встъпителни думи, след което ще дам думата на гостите ни и пак ще ви помоля да се придържате към отреденото ви време за изказване. Благодаря ви, господин Охтов, имате думата. Си, мадам ла вице-президент, avant donc de laisser la parole aux intervenants. Благодаря ви, господин госпожа председател. Преди да дам думата на гостите, ще кажа няколко думи за тази виза, която много добре обобщихте. Това е една нова идея, която ще даде възможност на носителя ти да пребива в рамките на една, дори две години на територията на Европейския съюз, ако визата бъде подновена. В е, предложението си Европейската комисия настояваше за преките и непреки економически облаги от а, тази виза за турне и дори твърдеше, че може да доведе до печалби в размер на 1, дори 2 милиарда евро за Европейския съюз годишно. Европейска се твърди също така, че критериите за предоставяне на тази виза са точно строги, за да се предотврати опасността от незаконна миграция и рисковете свързани с сигурността, а това все пак би трябвало да са основните притеснения на нашите граждани. Европейска се смята също така, че с това предложение се запълва един пропуск по отношение на сигурността и незаконната миграция поради липсата на двустранни споразумения, сключени между Европейския съюз и някои трети страни, като например Нова Зеландия и Япония. Казвам го и съвсем просто. Аз лично почти никога не съм чувал да се говори за ем, поток от незаконна миграция или опасност от сигурността с тези две държави, където БВП е, годишно е по-висок, на населението е по-висок от БВП в Европейския съюз, но припомням, че това е много, наистина много интересна виза за хората, идващи от Нова Зеландия и Япония, които до момента няма, не бяха принудени да, да Имате такава виза. Също така много държа на съображенията, свързани с сигурността и изказах тези свои съображения на седанието на комисията на 5 марта. Трябва да има предвид несигурността в Близкия изток, в Северна Африка, в Златния рок и предвид факта, че заплахите сигурността на Европа са по-големи от всякога. Ето защо не можем да не се замислим какъв, какъв, как се вписва измерението със сигурността в политиката ни за за визи и това разбира се се приложи и за визата за турне. Разбира се, опасността от незаконна миграция вече е на лице и с а, визата за краткосрочен престой. Но би било наивно да се твърди, че този риск не съществува по отношение на визата за турне как точно е, мотивът за, за престой е, се превръща в абсолютна сигурност. Няма ли опасност да бъде осменен резервация за хотела или самолетният е, билет след получаването на виза? Не бъде същото също така и за разходите за престой. Не можете да си представите, че една мрежа на организираната престъпност може да фалшифицира систематично доказателствата за доходи. Едновременно с това разбирам, че има и категории лица, които настояват за тази виза, например средите на артистите, спортистите и индустрията на лукса, тъй като това действително ще има и положително въздействие за економиката на държавите членки. Ето защо, госпожо председател, се надявам гостите днес да ни покажат как ще намери необходимото равновесие между съображенията за сигурност и очакваните економически последици. Много се радвам, че присъства днес сред нас госпожа Лис Мартенс, тя много добре познава светът на културният живот, тъй като тя е председател на една компания, която се занимава с организиране на концерти и много фестивали. Също така тя е и представител на първо на Лигата на, на, на Европейската лига, лига на асоциациите на работодателите в областта на сценичните изкуства. Радвам се на присъствието на, Мишел Дешагер, който нееднократно е бил консул, в някои случаи в много сложни в много сложни среди и той е вземал най-високи постове в конските служби. Благодаря и на госпожа Галеко Грао и госпожа Роза, които представляват съответно Европейската комисия и Латвийското председателство. Това, госпожо председател, е което исках да споделя с вас с няколко думи в началото на, на нашата дискусия и, да, и искам да оставя сега предоставя думата на нашите гости. Благодаря ви, сега давам думата на госпожа Лис Мартенс за 10 минути. Благодаря ви, добър ден на, на всички. Благодаря ви за тази покана. Аз представям отраслът на сценичните изкуства и музиката и бих искала да допринеса за на един по-добър пакет и затова съм подготвила презентацията си. Ние напълно подкрепяме идеята за преработка на Висовият кодекс, но бихме искали също така да предоставим и нашата, нашата гледна точка за новата предложена виза за турне, като тя е съществено значение за сектора на сценичните изкуства и музиката продължителни години работих в, за компанията Eastmans. Някои от вас може би са запознати с а, нея. Компанията е с а, седалище в Белгия и позната на световно равнище. Някои от а, нашите танцови представления са получавали награди. Като танцьори и като хореографи ни бях, бяхме, участвахме в номинираният за Оскар филм Анна Каранина. Работим също така с престижни партньори, като Ласкало в Милано, Сирк Дюсолей, операта в Париж. Събрала съм някои данни за компанията през 2013 година. Имали сме 130 представления с водещи изпълнители. Работили сме с ам, изпълнители от 31 държави. Редовно организираме турнета с близо 100 представления годишно и искам да се спра на ново представлението ни на име Пъсел, като получи наградата Оливър за най-добър нов танцов спектакъл. този спектакъл е, в този спектакъл участват 20 артисти, двама от които са канадци, един корец музикант и един японец танцор останалата част са европейци, 3-4 от които идват от шенгенското пространство. И тук вече нещата стават много по-интересно, тъй като се сблъскваме с проблеми по време на турнето. Канадската ни танцорка беше много, много добре обучена но тя се оказа в център за държане на беженци в Брюксел. Японският ни музикант също се сблъска с трудност. Корейският ни музикант се сблъска с трудности при качването на самолета от Сеул, а японският ни музикант загуби три дни за да успее да получи отново визата си. Оказва, че въобще няма никакъв смисъл да продължаваме с турнета, защото се оказва, че е прекалено сложно да се организира. Много трудно може да се заместят тези изпълнители, защото те наистина са много добри професионалисти. В някои случаи получаваме забрани от белгийските власти за влизане на територията на Белгия някои от нашите изпълнители. Но с това се свързах с няколко министри, защото сблъскваме непрестанно с различни проблеми, различни тълкувания. В някои случаи това води до много емоции, в някои случаи дори и паника от страна на нашите изпълнители. Аз съм от името на Първо, а Първо представлява 700 предприятия в областта на всички изкуства в Европейския съюз. Ние сме Европейска асоциация, призната от Европейския съюз и нашите членове договарят колективните трудови договори на национално равнище. Също, така, също така съм събрала някои данни за сектора на сценичните на сценичните изкуства. Смята, че ние сме най-бързо се сектор и играем ключово значение за европейската економика. Представляваме 4,2% от БВП в Европа и е, осигуряваме работни места на над 7 милиона души, голяма част от тях млади хора защото лунетата са жизненно важни и за нас. Ами отговорът е много прост. Това е в ДНК на нашия сектор, защото зрителите искат да имат турнета, а и защото артистите винаги искат да споделят своите творби с основната част от света. А има също така и економически аспект на, наш, на желанието ни да правим турнета, защото е основният ни източник на средства. Защо компаниите предпочитат да работят с различни, с а, изпълнители от различни гра, а, националности? Ами защото на националността няма никакво значение за нас. Важни са опитът а, и културната и творчески заложби на даден артист какво смята публиката за работата с различни с хората от, от различна националност. Ами, те по принцип не се вълнуват откъде, от какво националност са, из, са изпълнителите. Те се вълнуват от качеството на спектакъла, и от възможността да открият нови форми на изкуство и винаги са във възток, когато могат да се докоснат до нови висококачествени творби. В първо направихме няколко симулации, защото ограничението от 90 дни в рамките на 6 месеца на практика е истинска пречка с е, голямо економическо значение и води до сериозни загуби за нас. Така че според нашата симулация обхваща три сектора. Първо по отношение на артистите са принудени да се връщат обратно в държавата си по происход след три месеци. Така че а, те трябва да изхарчат близо 1000, между 1000 и 2000 евро, за да се върнат в родната си страна, за да подадат отново моба за виза, което води до сериозни загуби за целия сектор като цяло. Непряко последици също така, че артистите не са сигурни дали ще могат да продължат да работят по дадено представление, дали ще могат да си намерят нова работа при положение, че сроковете за подаване на заявка за виза в някои случаи са много кратки. Но също така и Е, взима се, е, пред, всъщност за нас е огромен разход, се представлява самото издаване на визата. И общо заради този процес губи между 22 и 75 милиона евро, но аз смятам, че това че тези числения не са, всъщност подценяват реалните загуби. а, непреките последици има много голяма несигурност а, при издаването на А, има и несигурност, защото не сме сигурни дали отица ще се върнат за следващото турне, ще се намерят работа в тяхната държава. Много е сложно да при това да се планират турнето, което се отразява, разбира се, на работните места, свързани с тази дейност. Има и друг аспект, свързан с загуби, защото по принцип ние работим с много подизпълнители по отношение на осветлението, декорите, техническата подръзка, например. Ако вземете предвид всички тези разходи, говорим за пропуснати печалби от около 180 000 евро. Залите, които се организират концертите, също водят до закупи, Може да има и закупи за спонсорите. Като трябва да сме предвид и загубата на доверие от страна на зрителите. Според мен общите загуби на европейско равнище лесно могат да достигнат 2,4 милиарда евро годишно. Различни проучвания показват, че всяко евро инвестирано в културата произвежда 4 до 8 евро в реални печалби, така че културата, всички култури не са загубени, напротив, те са много доходоносни. А, визите, които са изключения в момента, както казах, господин Йоркотафе, държави като Нова Зеландия, Япония, Корея са и държави, които много инвестират в културата като цяло. И за нас предложението за нова виза за турне е добре дошла. Предприятието ни като цяло са добре познати на държавите, членки в които са техните седалища. Те а, защитават чрез договори правата на своите работници и а, съотношенията с техните подизпълнители. Те работят а, с а, предварително готови графици за турнетата и а, предоставят а, прием и условия на живот на своите артисти, не само по време на турнете, но и в дните между отделните посещения. Ще има ли опасност от незаконна миграция? Според нас ще бъде по-ниска в сравнение с другите за дори напротив, тъй като говорим по принцип за добре квалифицирани артисти, които идват тук с цел професионално развитие. Имам и последен слайд с заключенията. разглеждането на визовият кодекс и въвеждането на новата виза за труднето за нас е жизненно важна в нашия сектор. Ето защо ние в първо Настояваме за тази промяна вече повече от 10 години. По този начин ще се решат някои от конкретните проблеми, под които сме изправени. Със сигурност тази нова виза за, за турне ще създаде нови работни места и економически растеж. Ако не създадем тази нова виза за турнета, ще загубим над, ще губим над 1 милиард евро годишно за предприятия, които са тук със седалище в Европейския съюз. Разбира се, ще има и загуби по отношение на данъци, които няма да бъдат събрани. Тук говорим само за европейски предприятия, но лесно, но лесно може да се отвои тази сума, ако се включат и неевропейските предприятия, които също организират турнета в шенгенското пространство. И накрая в заключение смятам, че новата виза за турне със сигурност ще бъде един нов добър инструмент, който ще бъде приветстван и от компанията, и от творците, и от зрителите. Нашият сектор има огромен потенциал, който не можем да реализираме заради висовите ограничения. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви много. Благодаря, госпожа Мартенс. Сега ще дам думата отново на господин Мишел Дежагер, бивш генерален консул на Франция за да ни представи гледната точка на консулствата по предложението за виза за турне. Благодаря. 15 години от живота ми а, съм посветил а, на работа като генерален консул в а, Япония, Канада, Кот де вуар и Алжери, Алжир. 4-5 пъти съм говорил а, за проблемите на хора, които са се нуждаели от виза за повече от а, 90 дни в много от а, държавите от а, Шенген. Първият ми подход е да гледам на този а, проблем като на нещо не особено съществено има една юридическа празнина, която обаче не се прилага за всички държави. Имаме двустранни договори, например с Канада и други държави. Повечето от шенгенските държави имат подобни двустранни договори. И тези, които са от държави, с които Франция има такъв договор, гражданите на тази страна могат да остават по-дълго от 90 дни. Има обаче доста ограничения в прилагането. Най-много симпатии изпитваха към студенти, които се възползваха от възможностите на програмата Erasmus Mundus да прекарат два месеца в Франция, два в Германия и после два или повече месеца в Испания. Всеки път е трябвало да получават допълнителна виза, което показва, че е съществувал проблем. Трябваше да се намери решението. Дали визата за турне обаче е това решение? Сегашното ам, състояние на текста е трудно разбираемо дори за специалисти. Има а, доста членове от Визовия кодекс, които засягат този въпрос. Няма да се спирам на тях, но има доста неясноти за това, например, кой може да поиска издаването на такава виза. Всеки може да поиска виза. Това не е виза, която се отнася само за артисти. Всъщност всички могат да поискат такава виза. За да се получи виза, има строги изисквания, така както има такива изисквания и за краткосрочни визи за Шенген. Трябва да се попълни формуляр, да се плати таксата, да се даде съгласие за сваляне на биометрични данни. Вие ще кажете, има малко бенефициенти сравнително, но като консул това, което ме интересува, не са бенефициентите, а, броят на лицата, които подават молба за виза, хората, които имам пред себе си, чието досие, досие разглеждам, а, те са много наброи. След като а, откажа издаването на виза, ми създава повече работа, отколкото когато издам виза защото трябва да давам обяснения, например, пред европейските депутати. Трябва да отговоря на множество въпроси от централната администрация, които искат да разберат защо съм отказал да издам дадена виза и прочее. Затова трябва да сме внимателни. за това какво означава в економическо изражение издаването на подобни визи. Всеки може да дойде да почука на вратата на консулство и да каже, искам да ми се издаде незабавна виза, за да направя турне в страни от шенгенското пространство. Много хора могат да поискат виза по този начин. Има също проблеми с компетентната държава. Компетентната държава е първата държава, в която влиза лицето. Да си представим една трупа, която минава първо в Амстердам, защото е намерила по-ефтин самолетен билет, но ще работи след това в Германия, Швеция и други. Тогава кой трябва да разгледа досието? Тоето, досието трябва да се базира и на доказателства за това, че има право да се работи в друга страна. Ако едно лице трябва да работи, трябва да поиска разрешение за упражняване на труд в първата компетентна държава, в която подава искане за виза. Но ако това не стане, какво става тогава? Освен това, трябва да се представи доказателство за основанията за този престой. Какво означава това? Какво може да бъде основанието за а престой от повече от 90 дни в срок от 180 дни. И а, така се прехвърлят въпросите към консулствата и те да се оправят с а, проблемите. Терминологията е доста неясна. Например, а, за здравните застраховки и кои рискове кои заболявания са покрити. Ако някой трябва да отиде в 5-6 държави по време на турнето, може да се представите колко работа се отваря за консулствата. Необходимо е да има стабилна економическа а, ситуация, която да а, демонстрира кандидата, че има стабилни доходи, които му позволяват да се издържа. Това изисква да се представи фиш от заплата или банково извлечение, но това може да би го направи всеки на, на улицата. Освен това, сроковете са много къси, 20 дни, за да се определи дали едно лице има право да работи тук или там. И това ми се струва изключително къс период от време. Проблемът с, с артистите, например, аз вярвам на вас, госпожо, вашата организация е изключително надежна, но има и други. Защо да издам виза на нали, артисти, които са част от вашата организация, не на други. Това ще се сметне за дискриминация от страна на който и да е организатор на турне на артисти. И всеки, който организира едно турне, може да поиска издаването на подобна виза. Ако имам приятел, който живее във Франция или другата страна на границата в Белгия и ме покани, това също е основание. Ако ме покани три месеца в Франция, три в Белгия, мога да остана две години в шенгенското пространство. И ако някой се възползва от това право, ще има доста трудности да го накарате да напусне съответния регион. Затова трябва да сме предпазливи. След две години много неща могат да се случат, що се отнася до сигурността. Според мен трябва да следваме е, един по-разумен подход. В сегашния визов кодекс съществуват възможности за удължаване на шенгенска виза, която вече е издадена. Това е член 33. Защо не се ориентираме към прилагането на този член за артистите, вместо да увеличаваме срока на валидност на издадената шенгенска виза? Е, струва ми се, че сме на път да създадем нещо, е, което е огромно, що се отнася до реалните потребности. И аз е, не мога точно да разбера какво стои зад всичко това. Благодаря ви. Председателят, благодаря ви. Разполагаме с време за въпроси и отговори. Жерар Дюпре има думата. Благодаря, госпожо председател. Не зная а, дали господин а, Доягер или господин Дежагер, трябва да се произнася името му, но тъй като е французен, сигурно е Дежагер. Струва ми се, че е от фламандския происход. Така че трябва да внимаваме как се произнася. Вие имате много сериозно досие, приличате малко на, на прокурор. Може би сте се занимавали с нещо подобно в миналото. Вие споменахте за член 33, който предлага също гъвкавост, както и новата норма, която искаме да, да се въведе. Но имам няколко въпроса. Аз съм съгласен с вас, че всеки може да подаде молба за такава виза. Тоест има нещо в формулировката, което не е съвсем точно. Хората, които могат да се възползват, не могат да бъдат точно идентифицирани. Това е една празнина в разпоредбата, според мен. Относно а, това на, да се представи доказателство за намерение. Аз като юрист намирам това за а, твърде вяла формулировка и доказателство за раждане, както за намерение, извинете, както се казва във френския текст можем да поискаме раз... доказателство за резервация, за еди какво, но доказателство за намерение, това ми се струва доста странно. Друг въпрос относно здравните застраховки. Въпросът е доста сложен, както е, фигурира сега в документа. на теория можем да се възползваме от новите разпоредби при разрешаване да се остане една година, която може да бъде удължена до срок до две години, може да се удължи до две години. И какво ще стане след това? След две години, тогава може да се подаде нова молба преди да се напусне шенгенското пространство или какво точно се случва? Бихте ли прецизирали? Защото този човек може да отиде в съответната служба, в мястото в шенгенското пространство, където се намира в момента и да подаде молба за нова виза. И така може да се стигне на практика до един е, безкрайен престой, за което все пак е, е необходимо да е, има разрешение за дългосрочно пребиваване. Може би може да ми дадете някакъв по-точен отговор, тъй като аз не намерих такъв в документа. Сигурно са много по-интелигентни служителите на Европейската комисия, отколкото един евродепутат, защото на мен беше трудно да се ориентирам. Е, господин я, мисър Ортофа. Госпожин Ортофа, имате думата. Като докладчик, аз имам доста въпроси и ще бъда бърз. Първо към Европейската комисия е, знаете, че вашата позиция е, предизвика доста въпроси, е, що се отнася до това, кои ще бъдат бенефициентите. Тук нещата съвсем не са ясни. Относно економическото състояние, относно сигурността и други. Дали е направена оценка на въздействието? Според мен не можем да създаваме една нова виза, без да сме наясно с последиците от нейното въвеждане. И има ли такъв, такава оценка на въздействието? Какво мислите по този въпрос? Относно името на бенефициента, вие казвате, че това може да се отнася до туризма. Но както каза генералният консул, всеки би могъл да поиска издаването на такава виза като турист. Така че можем да се представим не стотици, а, а хиляди кандидати за такава виза. И така може да се задушат от толкова много заявки консулствата. Този тип виза ще се конкурира с разрешителните за пребиваване, които се издават от държавите членки и това може да има въздействие върху социалните права, ако дадено лице пътува в шенгенското пространство и работи на различни места в рамките на две години. Към госпожа Мартенс, бихте ли прецизирали кои са компаниите, европейските компании, които могат да гарантират европейско турне, което да трае повече от 180 дни. Бихте ли казали имената на тези а, фирми и за колко професионални а, артисти става а, дума, дали това са международно а, или регионално а, признати а, компании, а, като а, Цирка Слънце, например могат ли да се гарантират достатъчна а, степен а, тези компании, че са надежни, например, тези, за която споменах, а, а, тя е утвърдена с нужните норми и прочие. Така че компаниите могат ли да гарантират за артистите, които наемат? Ако има отслабване на критериите за допустимост, тогава няма ли риск да се създадат структури, които се създават с една единствена цел да се заобикалят правилата за достъп и пребиваване в шенгенското пространство и да се възползват от това трафиканти, трафикантски мрежи, тъй като те имат изключително богато въображение, когато става дума за заобикаляне на нормите и за възползване от пропуските в законодателството. Относно списъка на основанията, които трябва да бъдат представени и сигурността, която трябва да се гарантира. Бихте ли казали, че в компании, които извършват артистични турнета, както и спортисти, няма да се възползват от тази възможност, за да заобиколят изискванията. Вие дадохте примери с млади, млади хора, с студенти, които се нуждаят от подобна виза. Не може ли да се предвиди някаква друга норма, а не въвеждането на виза за турне, както предлага Европейската комисия? Благодаря. Госпожа Файон има думата. Благодаря. Аз нямам въпрос. Искам обаче да споделя нещо. Смятам, че това предложение е иновация. Предложението за виза за турне. Надяваме се то да бъде така подозрено спрено, че да сме доволни всички ние. Вие говорихте за артистите, за Еразмус. Ето, например, един богат американец, който иска да покара колело из Европа. Той би могъл да се възползва също от една такава виза. Аз се надявам, че може да подобрим това предложение – ни не би трябвало тази прекрасна идея да, да се загърби. Благодаря. Госпожа Мартин си има думата за отговор. Имаше за мен различни въпроси, най-напред за студенти. Аз не мога да говоря за студенти, тъй като аз представлявам артисти. А, артистите са хора, които дълго време са учили да станат такива, така че аз съм представител на тази професионална група. Сега, има дисбаланс между продуцентската къща, компанията, и самия, самия артист. Артистът трябва да отиде със своите документи и да подаде молба за вид за компанията не може. Сега познавам артистичната сцена в Ландрия, знаем кои са тези компании, които ангажират такива артисти много от компаниите страдат от е, сегашното положение, защото между определени между определени ангажименти артистите имат 5 дена и няма смисъл те да се връщат обратно в страната си. И мога да спомена е, много такива компании, които страдат от ситуацията в момента, защото как да се справим с тях? Повечето от компаниите казват, ако имате виза, може да дойдете. Ако нямате виза, не може да дойдете. Добре, музикантите могат да да се упражняват в къщи и да дойдат за концерта, но ам, това не е същото за танцорите. Танцорите трябва да репетират на самото място. А, освен това, когато тан- танцорите трябва да се подменят, това е също голям проблем. Много често ние имаме финансова подкрепа от комисията, имаме подкрепа от министерства. И ние трябва да изпълним цял списък от критерии и от страна на компаниите мога да кажа, че ние даваме определени гаранции за хората, за които се застъпваме. Има вакуум в целия спектър от визи. Както ви казах, има проблеми с визи за канадци, за японци и други такива страни, които, на които не им трябва виза. Когато обаче турнето е няколко месеца, 6-7 месеца, тези националности искат да имат виза и хората казват, дайте ми моля виза, ето имам всички е, съпътстващи документи, но така или иначе не, могат, не може да им бъде издадена виза. Сега на френски няма термин за доказателство за намерението, но на английски има такова, такъв термин и такъв документ. То си е, цял, то си е цяла процедура. И ние издаваме такива писма, такива документи. В момента, в който има съгласие, ние издаваме такъв документ, с който удостоверяваме, че артистът е включен в нашата програма. Така че това е документ, който ние познаваме в сектора. Сестрамната застраховка и за банковите извлечения, за социалната осигуровка. Това са професионалисти. Тези, на тези, тези хора получават заплата. Една компания, като нашата, е юридическо лице. Ние правим договор и на базата на този договор те получават заплата. В Белгия правим френски вариант и английски превод. За тази цел артиста трябва да има банкова сметка за която отговаряме ние, в която плащаме заплатата. А, по принцип обаче, тези артисти получават заплата, но нямат право на социални придобивки. Те не изпълняват просто критериите, така че това не е въпрос при нас. Мисля, че това бяха въпросите към мен. Благодаря. А сега господин Теякер. Благодаря ви. Наистина, лицата, които се наймат на работа от родители, които представлява госпожата, изказва се преди мен, напълно, са напълно надежни и въобще не съм в този факт, но не само подобни артисти ще искат виза за турне. Трябва да се замислим какво, кой потенциално може да поиска такава виза? Ако само добронадежни или искаха визи, защото нямаше да има проблеми, очевидно. Проблемът идва именно от хората, които ще ни предоставят а, леко съмнително документи, обаче ще е трудно да установим дали са автентични или не. Ще трябва да се направи проверка. Именно това отнема време. Не, хора, добросъвестните кандидати за виза отнемат време. Не, не вашите артисти ще отнемат време. Отнемат време разкрещането на досиетата за ход, които не сме сигурни, за малките трупи, например, докато бях консул в Кот Дивуар, може да си представите, че имаше много малки трупи, които имаха сключени договори с разни малки организации, квартални културни центрове във Франция. Може да знаете дали една подобна малка трупа е надежна или не, защото може да се закупи подобна информация, т.е. факта, че тази трупа ще бъде наета от някаква независима организация на артисти. Това също така да се получат гаранции от някои организми в Франция и в други държави. Така че отново казвам, проблемът не е в а, бенефициентите на тази виза, а на потенциалният голям брой кандидати за тази виза. И тук може отново да се увеличи натовареността на консулските служби, защото прекалено много възможности се предоставят. Господин Охтефе ми зададе въпрос как можем да подобрим положението, като едновременно с това, разбира се, запазим економическите ползи. Ами, честно казвам, не съм се мисля много по въпроса, защото това е един проект, който те бърза откривам на предложение на Европейската комисия. Според мен, наличието на специфичен регламент за един толкова специфичен случай само ще увеличи броят на законните документи, които трябва да работят курските служби. Според винаги е по-добре да се кодифицира, да има един текст, който да се използва във всички случаи. Ако погледнете също, този един кодифициран текст, той е абсолютно нечетим и неразбираем. Защо ми се струва, че е по-добре тази възможност да, да се използва вече наличните инструменти? Има възможност за задължаване срока на валидност на визата. Нека тогава да се използва тази възможност съгласно член 33 от визовия кодекс. Ако се използва тази възможност за продължаване на срока на валидност на, на визата, орган, органът, който ще вземе решение за продължителността, вече има информация за трите месеца, които прекарало лицето и ще има вече необходимите данни за надежността на организма, който не е на работа съответното лице и ще може да прецени дали това лице е надежно или не. Но самото начало да се създава подобна виза за троне за неопределен брой категории, това ми се струва, че ще създаде прекалено много работа за конските служби, или поне има опасност това да увеличи натовареността на конските служби, а тъй като конските служби, конските служби имат ограничен брой служители, аз не знам добре какво значи съкръщаването на броя на служителите в едно консулство, как ще се справят те? Ако трябва да се занимават с кандидатите за виза за турне, ясно е, че те няма да могат да разкрещат другите досиета. Това е малко като хората, които искат спешен, спешно част при заболекаря, например. Ами да, ако се, ако съответният пациент получи част при заболекаря, часа на някой друг пациент ще бъде отменен. Така че ми се струва, че по отношение на визата на, за Турне, трябва може би да проявим малко повече въображение и да видим дали не можем да се използва наличните инструменти за тези, колкото наистина имат нужда от подобна виза, защото признавам, тук има правна празнота. Okay, now we have a time for Да, а сега давам думата на Европейската комисия, госпожа Йоланда. Благодаря. Много въпроси бяха засегнати. Вижте ме, имаме ли нужда от тази виза? Да. Виждаме обаче, че има и правна неяснота. Виждаме, че тази виза може да е да удовлетвори интересите на граждани от трети страни. Това е виза, която е с ограничена трайност. Има обаче двустранни споразумения, примерно с Нова Зеландия, защото вследствие на това, на тези споразумения, гражданите на Нова Зеландия могат, например, да стоят в Шенген за 4 години, така че тук има проблеми. Има и проблеми, когато тези хора не знаят кога да трябва да напуснат и тогава те са водени като нар... те се разглеждат като хора, които са нарушили правилата. Така че наистина много е сложен текста. Ние не сме против предложението. Ние смятаме е, на предложението е, тази виза да се влее в визовия кодекс. Така че за това трябва да се помисли сега за консулатите, дали това ще отежни работата на, консулати, кон, кон, на консулствата, ще им предложим допълнително обучение. Самата материя няма да е много трудна. Не смятам, че ще има прекалено много заявители по тази, виза, по тази, по този вид виза. Само тези, които изпълняват условията, могат да получат тази виза за турне. Не всеки ще може да кандидатства за нея, така че и тук няма да има прекалено много заявители. доказването, доказателството за 90-те дена, какво означава? Заявителя трябва да докаже, че ще се върне след 90 дена. Ако съответните условия не са изпълнени, условия, които са по-рестриктивни от останалите визи в визовия кодекс, визата за турне ще бъде отказана. Защо да няма определени групи, които да са споменати в нашето предложение? Защото ще има много оплаквания от артисти, от бивши артисти. Ето, например, вие казахте американци или японци, които искат да пътуват из Европейския съюз до 90 или повече от 90 дена, защо тези хора да не, да не поискат такава виза? В крайна сметка такива хора наистина могат да се възползват от тази този тип виза. Затова ние казваме, всички, които изпълняват тези условия, могат да получат виза за турне. More or less, uh, the workload for the consulate, I said, is because there are many reference to the visa. Има много препратки към визовия кодекс. Член 33 не смятаме, че този член ще даде достатъчната гъвкавост или, за спешни, за, или може да се използва за спешни ситуации. Така че е, нуждите на тези хора трябва да се разгледат допълнително. Господин Дюпре каза нещо. Какво ще се случи след две години? Тези хора трябва да напуснат шенгенското пространство, когато изтъкат двете години и да заявят отново виза. Така че те първо трябва да напуснат. Ще видим как точно ще се формулира това е изискване, защото тук трябва да се направи препратка към визовия кодекс. Това е от моя страна. Half a minute. 30 seconds. Just a small question. 30 секунди ви давам. Съди съвсем малък въпрос. Ако правилно съм ви разбрал, разпоредбите на Висовия кодекс продължава да се прилага включително и сроковете, което, включително и сроковете подаване на заявката. Правилно ли ви разбирам? Което означава, че някой, който е останал една година и получил удължение на срока за още една година. Ако не се заявите, че в рамките на 15 дни може много да я получите и нататък. Това на практика се превръща в разрешително за постоянен престой. Не е критика, просто опитвам да разбера предложението, което правите ако мога да си позволя да отговоря. При това положение ще трябва да напусне и отново трябва да докаже, че отговаря на изискването за издаване на виза. Или казвам друг въпрос, но той, той не може да остане да прибивава в шенгенското пространство, трябва да отговаря на всички изисквания съгласно регламента. Председателката, добре, всичко стана ясно. I would like to ask uh, Mrs. Moira Rosa. Uh... А сега давам думата на госпожа Роса от името на Матвийското представителство.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 Благодаря ви, че ни дадохте възможност да обсъдим това предложение на Европейската комисия за създаването на виза за турне. Целта на, на това предложение беше да се намери едно е, устойчиво от правна гледна точка решение, което да отговаря на една реална нужда. Тоест, това беше да се, за, да се намери начин да се, се преодолее тази правен, този правен пропуск относно е, визовият кодекс и визите, които стават държавите членки на шенгенското пространство и е, да се даде възможност за по-дълъг срок на валидност на визите за тази специфична категория лица. Дължина Европейската комисия беше получено през 2014 година, а едновременно с това получихме и предложението за преработка на визовия кодекс. бих е, искала да ви осведомя, че в началото разискванията по предложението на Европейската комисия, както и по предложението за визовия кодекс започнаха през април 2004 година 14 година по време на е, гръцкото председателство от Латвийското председателство на следител това досие от предишните четири председателства. И по време на Латвийското председателство предложението за създаване на виза за турне беше разгледано три пъти пристъпихме към разглеждане на предложението член по член. Последното заседание по време на латвийското председателство се проведе преди няколко дни. И по време на това заседание приключихме с разглеждането на предложението член по член. Предложението за виза за троне е тясно свързано с новата с новата преработен версия на визовия кодекс, тъй като редица разпоредби от визовия кодекс са възприяти в предложението за виза за турне и съвета си дава сметка за този факт. В заключение бих искала да заявя, че целта на латвийското председателство беше да гарантира, че текстът предложен от комисията, може да бъде разгледан и прият възможно най-бързо. Така ние успяхме да приключим с отглеждането на предложението член по член, както вече казах. А по отношение на предложението на Европейската комисия за преработка на визовия кодекс ще оставим досието на предстоящото физическо председателство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. И накрая, за заключение на тази втора част от изслушването, изслушването ни, давам думата за заключителни думи на докладчика ни господин Брис Ортефе. Имате думата. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Днес след обед чухме някои изказали се в полза на визата за турнето. Чухме и един а, оратор, който се основа на своя богат опит на място, за да почертая някои от ограниченията на тази виза. Аз лично разбирам трудностите, с които се блъскват някои артисти по време на турнетата им в Европа, но държа незабавно да отбележа, че притесненията ми, свързани с сигурността, не бяха разпръснати от чутото, защото се опасявам, извинете за израза, че ще отворим врата без да сме сигурни какво стои зад нея. Днес не чух от Европейската комисия отговор на въпроса как ще ни гарантира една система, която не може да бъде атакувана. Действително можем ли да се задоволим с една такава несъвършена система при положение, е, че равнището на тревога по отношение на тероризма е много високо. Можем ли да изложим нашите граждани на една допълнителна заплаха? Подобно на мен и вие вече сте осъзнали, че всеки един граждан трета страна, който може да отговаря на изискването за туриста, може да поиска и е, виза за турне, ако отговаря на редица критерия, както вече стана ясно, но някои от тези критерии биха могли да бъдат обект на злоупотреби. Така че тази виза за турне може да се предоставя на тези наречени потенциални артисти, но не са, както в песта комисия изчислява 60 до 120 хиляди души, може потенциално да бъдат милиони. Тук бих искала да се върна и на посещението ни в Истанбул, който доказва какво се случва на място. По време на това посещение, в което взеха участие някои от вас, се срещнахме с представители на френското, германското и испанско консулство консулство, местното представителство на Шенген, както и един външен подиспълнител ВСФ Глобал, чието председател чухме по време на първата част на изслушването. Им проведахме редица наистина много полезни и конструктивни разговори. И тези хора ни казаха нещо, което би трябвало наистина да чуем трябва да се слушам с техните думи. Първо, проблемът с ам, грешните ти страни, които не спазват срока за максимален, максимален срок за пасат от 90 дни, е много голям. Ето защо за тях е много за коските служби е много трудно да контролират употребата на тези визи. Така че наистина не искаме да създадем една, един нов вид виза, който допълнително да увеличи този, това, частота на това явление. На второ място, големият брой фалшифицирани документи е проблем, с който се сблъскват всички консулски, консулски служби, проблем, който изтъкна и господин генералния консул. В Турция, например, един фалшив паспорт се продава на цена между 2000 и 10 000 евро на черния пазар. Представете тогава каква е опасността в а, дезорганизираните държави, където няма стабилна, да стабилни държавни институции, в такива държави фалшифицирането на подобен вид документи си е детска игра. Така че всеки един от нас може да се замисли за тези консулски служби, които вече разполагат с ограничени ресурси и които трябва да разгледат всички тези нови документи. Ето защо предвид всичко, което беше каза, но като го слушах с много голям интерес, смятам, че не можем да си позволим да създадем един нов вид виза, който има, като има приложено поле за всеки един трети гражданин без никакви други критерии. Предвиденото в регламента е прекалено общо и ние, нямаме нито средствата, нито лудостта да насъчим подобен вид практики. Вече разполагаме с краткосрочни визии за престой, разполагаме с а, разрешителни за а, постоянен престой, специални визи, разрешителни за студентите, научните работници. Тогава какъв е смисъл от всички тези инструменти, ако разполагаме с тази виза за трудна, която всеки може да използва? Освен това, какво ще се случи, ако трябва да се разшири системите за социално осигуряване да обхване този нов вид бенефициери. Това наистина отговаря ли на политиката, която се води в момента в всички държави членки. Така че, действително, докато не ми бъдат, докато не ми бъдат показани по-убедителни доводи, аз отново повтарям своята молба да се разгледа специфичния случай на този вид сатурне. Разбира се, трябва да вземем предвид економическото облаги от нейното съставане, но и последиците за хората, които към момента са изключени от задължението за виза. Също така предвид, трябва да се вземе предвид и необходимостта от увеличаване на човешкият ресурс в конските служби, които към момента не, ним, в момента не е трябвало да издават визи изобщо. Трябва също така да не пренебрегваме и рисковете от незаконна миграция и рисковете свързани с сигурността и моля всички да се присъедините към този предложен от мен подход. Благодаря ви, госпожо заместник председател. Благодаря ви. Благодаря на всички наши гости. Благодаря на всички членове на нашата комисия, които взеха дума. Благодаря ви за приноса към този много ползотворен и интересен дебат. Комисията по основни права и свободи ще продължи да работи по това досие. Много ви благодаря. Благодаря и на преводачите.